Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, добре дошли на заседанието ни днес. Нашия основен оратор Кристиан Луе ще дойде всяка, всеки момент но преди е, да го обявим неговото изказване, ще обявя няколко административни неща, които така или иначе не го интересуват. По дневния ред е, има ли някакви бележки, желания за промени? Няма такива. Тогава, значи, сме приключили с него. Второ, обяв... о, о, о, е, съобщение на председателя е, как ще протече е, дискусията днес, знаем. Няма да ви представям, дамата да ги представям. Делегациите е, пътуват е, които, пътуваха, е, които ще пътуват за Китай и, Китай и САЩ вече са одобрени, сроковете са определени. В седмицата от 7 юни заминава делегацията за САЩ. Преди това през май, седмицата след Велик ден в Шанхай и Пекин. Същевременно обаче е, е, китайската делегация ще посети само Шанхай и нашия председател Бусек е, ще посети Китай. Ние ще се опитаме с него да организираме, е, да направим така, че да участваме в едно общо мероприятие в Шанхай. По същото време ще бъдем там. Имаме тук координаторите на групите е, редица предложения бяха направени, е, те, са, те бяха обобщени. Сега имаме един панел от 6 е, тима експерти. Спамете, че последния път обсъждахме два е, доклада. Един бе е, представен, един е бе представен от нашия колега Хунтис. Доста време е, отделихме на доклада на господин Ламасур. Е, на колегата Хунтис не толкова много и решихме, че ще продължим, когато имаме възможност по неговите, е, по социалните аспекти на кризата. Е, не искахме да съкратим тази дискусия. При следващия кръг от дискусии, когато имаме тематична, е, един тематичен доклад, ще предвидим само един доклад, на който да посветим 2,5 часа сега предлагам да посветим 45 минути на дискусията с колегата Шултис, да приключим с него и след това ще ни остане 1 час и 45 минути за новите тематични доклади. Днес като подготовка за сегашната дискусия имахме два, имаме два документа от политическия отдел за брифинг, които заслужава да бъдат прочетени. До сега Ще ви раздадем и е, презентациите на PowerPoint. Е, в е, бюлетин номер 2 нашата докладчица Перманш Перес също ще е предвидена имате раздаден и нейния брифинг. След това втора точка дневния ред, протокола от заседанието през януари. Няма е, желание за изменение от бюрото, така че приемам, е, че и този протокол може да се приеме. И сега стигаме до темата, първата тема на нашето заседание днес, а именно финансово регулиране и надзор. Финансово регулиране и надзор. Това е една тема, която за момента е, е, е много удачна. Много уместно е да обсъждаме точно така, защото всички знаем, всички са членове на економически е, е, комисия. Тя в момента е на дневен ред и в економическата комисия. Имахме доклада на Деларозие. Розие е, и на, възоснова на тези, е, този доклад комисията разви своето становище, съвета по време на шведското председателство, а сега и по време на испанското също се занимава с тази тема и сега ние парламента трябва да е, е, си изградим позиция, да, да имаме позиция в е, е Економическата комисия също работят. Силвия Голан е докладчицата от Алде, в, е, докладчика от Алде в е, е, тази комисия. От Европейските надзорни агенции има докладчици и дискусията наистина едва сега започва. В никакъв случай не сме на края на тази дискусия. Разбира се, нещата може да се променят в тристранния диалог, но едно е ясно, че е, трябва да има едно, трябва да властва над партийното ние дух и да се разлежат финансовите пазари над държавно и над национално. Това е необходимо като подход. До сега ние приветствахме е, предложението на комисията, но ще отидем и отиваме една стъпка по-напред от тях и ще видим докъде ще ни доведе това. Е, конкретно това означава фундаментални изменения. Е, сега, ако получим, ако изземем компетенции от национално равнище и, и, и ги пренесем на европейско, това означава допълнителни задължение. До сега, за, това, за сега това е само желание, но е разбираемо, че националните държави е, ще е, трябва да реагират на, на, на тези предложения, но ще видим. Един от брифинг докладите днес има като заключение следното и бих искал да ви прочета изречението, защото е много важно. На английски. Е, е, е, европейските надзорни агенции не, нямат, не са авторизирани да решават да, да, в време на, на кризи, да управляват економиката в време на кризи. Ето защо тяхната ефективност е под въпрос. Реалистично ли е да се създават европейски органи с отговорности за микро и макронадзор, ако те нямат авторитета да спасяват е, национализирани или други големи банки или финансови институции. Връзката, връзката между превенция на кризи и управление на кризи трябва да е, е на много преден план в дневния ред на е, Европейския съюз с по-добър баланс между предложенията и амбицио... без това сегашните амбициозни цели ще са неефективни. неефективни неефикасни. Мисля, че това е много ключов въпрос и се надявам дискусията днес да ни даде възможност да, да отговорим, да намерим и да потърсим отговори на този въпрос. Е, ето, а, ние свършихме с организационните въпроси, а пък нашия кинот, е, нашия основен е, докладчик все още не е тук, така че трябва да импровизирам сега, докато не ни са, да импровизирам, докато ни съобщат, че е, е дошъл. Казаха преди малко, че вече на, пред залата едва ли не. Сега ще започнем, надявам се, с уводните бележки и презентация от панел 2 това е представители на финансовия надзор е, Бафи Йохан Заню в Германия. Е, приветствам го с добре дошъл и се радвам, че той отговаря, е, можа да отвърне на, на поканата ни да още нещо, за да не ама недоразумение. Не зная всъщност кога Кристиан Нуае, нашия основен докладчик, който беше в Европейската централна банка, е сега управител на Банк де Франс, всъщност не знае с колко време разполага за доклада си. Ако времето му е много кратко, ако дойде и каже, ще, трябва, ще мога само 20 минути да остане, тогава ще трябва да прекъснем е, работата си, за да му дадем възможност. Е, и ще е жалко, наистина, но се надявам да използваме времето, което имаме, затова да започваме. Господин Саню, имате думата. Very much. Mr. I'm very flexible. Michael Yeah, I'm very flexible. Благодаря, господин Клинц. Да, аз, аз съм готов да проявя гъвкавост. В момента, в който дойде господин Ноае, мога да прекъсна е, моят самолет. Е, излита е, доста по-късно. Дами и господа, ужасната буря на финансовите пазари и пораженията след нея изглеждаха невероятни за всички, които трябваше да се борят с нея. Рисковете пометоха силните центрове на сигурността, на които разчитаха пазарите и финансовите системи през последните десетилетия. Виждам, че господин Ноя пристига, така че спирам до тук. Christian, bonjour. You have to start immediately. Also ich darf jetzt ganz herzlich unseren Kinos Искал най-сърдечно да приветствам нашия е, основен е, докладчик Кристиан Ноие на Банк де Франс, е, управител на Банк де Франс. Наистина с нетърпение чакаме да чуем какво има да ни каже. Той благодаря. Vielen Dank. Äh, Monsieur le Président, Мадам ла рапортер. Господин председател, дами и господа, членове на комисията по финансовата криза. Благодаря ви много, че ме поканихте тук, защото това е много важен момент. Вие в момента изготвяте новата архитектура на Европейския надзор. Бих искал да се занимая с няколко въпроса, с които се занимавате вие. До каква степен? Първо, до каква степен именно на недостатъчния надзор се държи тази криза? И какъв тип надзор можем да искаме за Европа? По първия въпрос. Действително, кризата показа, че има недостатъци в системата за регулиране. Въпросът е дали всички е, предложения, направени на срещите на Г20, на комисията от Базел е, и е, Европейската Комисия за надзор на банковите институции и комисията ниво 3 е, са, до, са подходящи. Има различни възможности за е, борба с финансовата нестабилност, когато се появят кризи. Ще направя няколко коментара за областите, които трябва да се регулират. Първо, пруденциалния надзор. Мисля, че това е, че именно там трябва да се проведат първите реформи. Кризата показва, че именно там трябва да се действа. Тук има два елемента. Първо изискванията за собствен капитал, когато става дума за секюритизация. Това стана съвсем ясно. Когато има рискове е, при секюритизацията, тогава се стига до неконтролирани нива на риска, които могат да преминат във всички отрасли на економиката. А изискванията за собствен капитал бяха доста занижени. Това стана ясно и с първото преразглеждане на изискванията за платежоспособност. Но има един елемент, който в момента е, се разглежда в Европейския парламент и то е как е, агенциите за кредитен рейтинг са допринесли. Има и още един важен елемент тук, който е важен като приоритет и надявам се той ще получи полагащото му се място сред мерките, които се разглеждат в момента. Става дума за следното. Необходимо е рисковете да са по-добре покрити по динамичен начин, т.е. като се взема предвид целият економически цикъл, целият кредитен цикъл тех... от техническа гледна точка. А не просто да се разглеждат загубите, които могат да възникнат. Да се вземат предвид рисковете, които знаем, че ще възникнат. Като цяло трябва по-добро управление на риска във всички негови измерения. Европа прие всички разпоредби на Базъл 2 и в тази връзка изглежда, че тя вече е на предни позиции и останалите страни по света, особено Съединените щати, трябва да приложат възможно най-скоро системата Базъл 2. Това е система, която дава възможност за оценка и измерване на риска и за съответните пропорционални изисквания за капитала, които се задават чрез оценяване на степента на риска. Използва се втория стълб. Оценява се риска в различните финансови институции, за да се види каква капитализация е необходима. Втората част от реформите трябва да представляват кръг от мерки, които според мен не трябва да бъдат въведени с такава спешност, с каквато се въведоха мерките за пазарните операции и секюритизацията. Трябва да се види първоначално какъв е, какво е вероятното въздействие на тези мерки върху реалната економика. Тези мерки се проучват внимателно по целия свят. Включително и в комисията от Базел. Има две области, които според мен са приоритетни тук. Първата се отнася до дефинирането на понятието собствен капитал – Има различни начини да се дефинира това понятие, не само по света, но и в Европа. Необходима ни е ясна дефиниция, за да може понятието да се хармонизира. Трябва да се дефинират капиталовите инструменти, трябва да се дефинира платежоспособността на финансовите институции. Тоест, тук говорим за качеството на капитала и за това как се дефинират инструментите, които могат да бъдат включени в собствения капитал. За мен това е един съвсем ясен приоритет. Също така е много важно каква, как измерваме и риска. за ликвидността, защото в момента има страни, в които съвсем се пренебрегват регулаторните мерки по отношение на рисковете за ликвидността. Как може да се работи в тази област, какви конкретни мерки да се използват, това е доста деликатен въпрос. Много жалко би било да се пристъпи към ренационализиране на банковата дейност е, или е, към връщане на банките отново в рамките на националните граници. Трябва да се оценяват мерките спрямо от това е, до каква степен финансовите институции могат да ги прилагат и а, е, как може да се подобри тяхната дейност. Така че е, трябва много внимателно да работим, когато въвеждаме тези мерки. Има и други мерки, където, в мом... по които в момента се работи на международно равнище. Мерки, които биха могли да са полезни, но ми се ще да се работи много по-внимателно тук. Първо, Става дума за ефекта на лоста. Трябва да се разгледат профилите на банките, за да се види еф... Е, как действа този ефект. Това е мярка, която може да се разглежда като контраст на другите претеглени рискове в база от 2. Въпросът е обаче да не насечи това банките да поемат по-големи рискове, защото с тях са свързани по-големи приходи. Трудно е да се сравнят с страните, да се приравняват положенията в различни страни, тъй като инструментите за счетоводство са различни в различните страни. Затова тези мерки трябва да се разглеждат изключително внимателно и може би е по-добре да се обърнем а, с по-големи очаквания към втория стоп. Що се отнася до мерките е, за, до контрацикличните мерки, смятам, е, че е, и тук трябва да се внимава. Добре, заделянето на средства на страна, това е важно, но допълнителното преосигуряване, за да се справим с цикличните вълнения, не може да бъде достатъчно предвидимо. Що се отнася до ограниченията на регулаторната рамка, нека да кажа, че според мен комисията от Базел трябва да разгледа цялостния ефект на мерките, които се предлагат в цялата економика. Важно е финансовата система да бъде по-солидна, с по-добро качество на капитала, с по-добър анализ на риска. Това е важно. Но трябва също така е, е, и трябва да направим така, че да никога повече да не възниква криза като тази, от която сега излизаме. Но все пак, е, от друга страна, не би трябвало да предлагаме правила, които ще блокират економиката. Би било много жалко, ако стане така. Това ще е пречка пред бъдещия економически растеж. Затова тук говорим за много фини настройки. Трябва много внимателно да погледнем макроекономическите проучвания. И затова комисията от Базел взе решение да проучи макроекономическите последствия заедно с всички централни банки на валутните зони, които са засегнати. Също така, мисля, че трябва много внимателно да разгледаме въздействието на предложените мерки като вземаме предвид фините настройки, които са свързани с начина по който действат дадени пазари. И като вземем предвид спецификата на различните отрасли на нашата, нашите економики. Вторият елемент тук. Какво можем да направим, е, когато се появи криза, когато видим, че възниква криза? Как можем да защитим финансовите си пазари? Мисля, че видяхме това, че липсват някои мерки за защита. Мерки за защита на депозитите, например, на влоговете. Мисля, вярно, че има а, такива мерки на национално равнище, но те са много а, различни една от друга. Във Франция, например, тези мерки основно са обвързани с рискови профили, които са изчислени и е, депозитните гаранции на европейско равнище. Мисля обаче, че по-добрата хармонизация на депозитните гаранции може да е полезна и мисля, че трябва да разгледаме начина по който държавните фондове се намесват. Мисля, че е важно да направим още една крачка напред и да създадем европейска система за гаранция на депозити. Система, която допълнително гарантира системите във всяка една страна. Още една област, която разглеждаме внимателно, е свързана с възможността за регулиране на институции, които са разглеждани като твърде големи, за да пропаднат и твърде взаимосвързани, за да пропаднат. Това е много важен въпрос. Ням... Съвсем ясно е, че е много важно тук да предотвратим рисковете, но да смятаме, че е съвсем лесно да се създаде е, списък на системните институции, да се е, даде дефиниция на понятието систем, системна институция, е доста е, сложно. Мисля, че ако създадем такъв списък на институции, които могат да се разгледат с институции с системно влияние, това може да доведе до отрицателни последици, защото това увеличава а, психологическите рискове. А, да кажем, ако имаме такива институции, при които опасността е по-голяма, е, тогава спрямо тях се вземат различни мерки, и е, тогава е, всъщност имаме институционализиране на психологическия риск. Тези големи институции, които е, трябваше да бъдат спасявани от държавите, трябва да се разгледат. И е, ще видите, че а, няма ясна връзка между размера на съответната институция и това дали е взето решение тя да бъде спасена от държавата. Освен това, не се вижда а, как би могъл да. А, по какви признаци би могъл да е създаден списък, в който да са били включени всички тези институции още преди кризата. И а, това става а, ясно и по отношение на из, на изкупуването на банките, на ликвидността и прочие. За мен тези идеи са доста съмнителни. Това трябва, да, се, да бъде придружено от индивидуални радикални мерки а, свързано с дори е, смяна на, управление, на управителните съвети. факта, че старите акционери трябва да поемат е, част от риска, е, това до някъде е оправдано от състоянието на съответната институция, банка или е, финансова къща, мисля, че съвсем нормално е една, една институция, която е, е, значително декапитализирана, да бъде продадена на друга или други, които по име и е, по самото си име и по самата си същност е, би трябвало да бъдат е, да могат да бъдат е, спасени чрез публична е, предлагане на акции. Държавата, ако е, констатира, че интервенция за една такова учреждение ще доведе до е, нет нетна печалба, тогава би трябвало да, да наложи някакъв данък върху е, институцията, вследствие на което смет, мерките, които са предприятят, трябва да са достатъчно строги по отношение банките в дадена страна. Няколко думи за банковата среда, защото тази тема е пряко свързана с регулирането. От една страна имаме проблема с отчетността, от друга страна тази област, която не е регламентирана. Е, стандартите, е, отчетните стандарти би трябвало е, по-добре да е, отчитат е, е, финансовата стабилност, ограниченията в финансовата стабилност, което означава, че трябва да работим повече по оценка на ценните книжа на пазари, където има липса на ликвидност, да сме сигурни, че има справедлива стойност, която не е, отчита е, споразумения, свързани с управлението. Това е, е един от факторите, който оправдава, е, който, който изискват G20. Е, Би трябвало да работим по посока на конвергенция между отделните системи, като гарантираме международните счетоводни стандарти от най-високо качество. Аз лично пред, смятам, че качеството на стандартите е има първи, първостепенна роля, конвергенцията идва на второ място. Но да сме сигурни, че имаме стандарти, които действително отчитат нуждата от финансова стабилност. И накрая още е, един фактор, а именно публичния интерес, обществения интерес трябва да се взима предвид, предвид и е, принципа на е, разумност наистина трябва да също да не се изпуска от внимание. Последния аспект на, регулация, на регулирането. Само да припомня, че кризата в САЩ произлезе от раз, раздаването на кредити, е, беше в резултат раздаване на кредити е, на, на е, организации, които не са нито подчинени на някакъв надзор, нито са идентифицирани. Нашия модел на банково регулиране по принцип има за цел да покрие цялата, всички активи Е, за да отговорим на искането на Г20, а именно всички пазари, всички е, дейности, всички финансови е, играчи да бъдат регулирани и, да подлежат на надзор, това означава, че ние в Европа все още имаме поле за упражняване на влияние, особено по отношение на агенциите за кредитен рейтинг лостовите фондове също е, са, се използват договори, договори за деривативи, е, те също трябва да бъдат е, разглеждани, е, раз, третирани чрез стандартни платформи за търгуване. Транзакциите, стандартните транзакции трябва да се регистрират съответно и разбира се да се отчита винаги системния риск Нашата дефиниция на кредитна институция е, се различава значително е, в отдалните държави членки. Е, общо взето, господин председател, това е което и мога да кажа. Това е моята гледна точка към нещата. Времето наистина тече бързо. В Европа архитектурата на новия надзор, която се предлага от групата, работата група е, на господин Жак Деларзие е, наистина е, дава един отговор, който е много уместен, много временен на кризата. Много неща се съдържат там. Може би една дума само за урока от кризата, именно основния тъпоука от кризата е, че Близостта между надзорника и Централната банка е, е съществено условие е, за е, способността да се реагира бързо и ефективно в е, спешни случаи. Същевременно тази близост между е, надзорната агенция, надзорния орган и съответното е, агенция банка е, всъщност е, е, е условие за ефективността на надзора. Е, на, на, трябва да има надзорен национално равнище, но и, едно много, но и много силна координация, както предлага групата Деларозие на европейско равнище, за да може да функционират ефикасно надзорните органи аз е, споделям е, така задържаността на работата група на Беларусия по отношение на един единствен надзорник, който да е, се занимава с трансгранични групи. Е, споделям тяхната задържаност е, по това, в това отношение. Смятам, че това ще е, е, е доведе до фрагментация, до изкривяване, ще доведе, ще от и също така до арбитра, до е, регулаторен произвол. Мисля, че не бих искал да, да правя тук списък на системните институции, защото с това е свързана друга назорна рамка. Е, тази идея за Twin Peaks, за получихме, а именно сближаването на банкирането и е, надзора над е, осигурителните агенции е добра при условие, че надзорниците е, са по-близко до Централната банка, защото това трябва да е основен приоритет. Е, Тоест, е, тук е, сме свидетели на една промяна. Е, сближаваме банките с осигурителния надзор, като също времено гарантираме близост между Централната банка и надзорника. Това е нещо, което вече е на път да стане или поне някъде се анализира, другаде вече или в редица европейски държави се осъществява и мисля, че това е една много положителна промяна. Благодаря, господин председател. Ich darf jetzt zu Fragen kommen. Е, благодаря много. Наистина, е, вместихме се във времето, малко го просрочихме. Е, сега ще започнем с докладчиците, след това координаторите. Първо Парван шперес. Всеки ще има по една минута. След просрочване на минутата, червен картон. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин управител. Благодаря за вашето изказване. Първо, по отношение на и повишаване на капиталовите изисква да банките. Знаем какви са проблемите и хората казват, че няма време това да се осъществи. начинът по който вие описахте този процес и какво всъщност, какъв е залога, много е важно да се очевидно реализира напредък и то в е, цял свят. Е, това е изключително важно за начина по който ние финансираме нашата економика и начина по който в САЩ подхождат по същия въпрос. Мисля, че има вече направени предложения. Зад Базел вече ние сме твърдо решени, че трябва да увеличим капиталовите изисквания за банки. Освен това трябва да подготвим един фонд, фонд е, на европейско ниво. Не непременно е, важно е да обръщаме първостепенно значение на ролята на здравината на банковата система. Изключително важно е економиката да е здрава. Това въжи и за Базел, и за договорите. Господин губернатор, вие в първата част на вашето изказване е, засегнах две неща. Първо една е, директивата за капиталите е, и надзора. Имахте предвид, че доклада на Делорозие е в вярната посока. Ние обаче поставяме въпроса дали не трябва да се откажем от европейския, не трябва да има европейски надзор, който да включва и санкции, е, които да се налагат, е, които да са е, налагат, когато наистина не се има разнобой, когато отиваме към по-глобален пазар. Ние можем да си представим европейски надзор, общата, общата позиция на, на, на, на е, съвета ни връща към доклада на Деларзия. Как виждате санкции а, е, а, е, по, от Европейския надзорен орган по отношение на националните надзорни органи? Благодаря, господин председател. На въпроса за собствения капитал и засилване на собствения капитал и не трябва да е, бягаме от е, засилване, да избягваме засилване на е, собствен капитал. Не можем да си позволим да се провалим там, защото самия ако самата институция е твърде крека по отношение на, на капитала си и ако Е, очевидно ще трябва да изключим възможността е, чрез преклена интервенция да убием банковата дейност. Е, разбира се, ще трябва банките, е, важна функция на банките е да финансират реалната економика и не трябва да попречим на това. Е, ще трябва да засилим капиталовите изисквания радикално за всички пазарни е, фактори, е, играчи на пазара, в Базъл 2 не бе направено това както трябва, нито в CRD. Трябва да имаме по-добро калибриране днес. Други неща също могат да се направят. По качеството на капитала, например, не смятам, че можем да е, гарантираме едно прогресивно засилване във времето, е, укрепване. Трябва да можем да преминем към солиден капитал, който се базира върху акции или е, натрупани резерви е, и много по-разумно е, да се използват редица други технически мерки, е, е, отчисления и така нататък. Двете неща трябва да се съчетаят и тогава финансирането на економиката ще бъде по-трудно. Е, след това въпроса за калибриране, е, мерки свързани с платежоспособността, с ликвидността, как се преценява и претегля всичко това тези национални фондове за гарантиране на депозитите, трябва да бъдат, е, които ще бъдат очевидно по-големи, те трябва е, да могат да бъдат задействани по искане на регулатора, така че в трудни ситуации те да могат да се е, отворят и използват. Тези две неща могат да са трябва да съчетаят, за да са полезни. Напълно съм съгласен с вас. Това, което се под, е, е се, е, подразбираше от въпроса и че е, може би в крайна сметка е по-добре и за финансирането на економиките с потенциалния растеж, е, колко до, е, до връзката и превръщането на е, споразумението от Базел в договор, е, мисля, че е, е, бавенето от страна на САЩ е, при прилагане, изпълнение на регламента Базел 2 е, е отчасти е, причината. Е, аз съм за това е, след като се подготви този проект за основа на една спогодба, от сега до края на годината с това да се занимае Базелския комитет на време, до, на време така чуваме ангажимент и виждаме ангажимент от Съединените щати по отношение прилагането на база л 2. Ако, ако дойде такъв ангажимент от тяхна страна, вече можем да се подготвим защото Г-20 е, заложи това, че е, САЩ трябва да при, възприеме Базел 2 преди останалите да почват да приемат е, актуализацията, измененията в Базел 2 е, това не ми звучи логично, но може би описанието на институциите и процедурите не е точно, но предполагам, че разбирате кой искам да кажа. Когато говорим за е, в резултат на доклада на Ларзия, как да сме сигурни, че европейските власти могат да налагат санкции и да действат е, в случай на интервенция, е, мисля, че това е една добра формула, която се предлага от, сами, от самото име на проекта става ясно, че в крайна сметка ще свършим с е, европейска е, система за финансов надзор. Ако погледнем начина по който функционира системата в е, Штатите, това е системата на Федералния резерв. Е, виждаме, че е, е, надзорника там не е Вашингтон, Вашингтон а във всяка федерална, всяка банка на Федералния резерв. Така че например, надзорника за Нью Йорк е в Нью Йорк, в Сан Луис е в Сан Луис и така нататък. В Вашингтон имаме институционен механизъм, според който управителният съвет гарантира последователност, кохерентност, така че ако някъде има провал, борда се ангажира и поема нещата в свои ръце. Значи има една последователност, цялост на цялата система. Е, това е добрата страна на системата. Останалата част е, от системата не е толкова съвършена. Е, там тя е по-слаба от европейската. Да не бъдем прекалено сурови към своята система. Ние по-бавно действаме, но все пак имахме една относително добра система, федералната система до голяма степен е, действа по модела на Европейската централна банка е, и е, в това трябва да се знае кои са участниците, какви са областите, правната специфика на съответния район и да имаме едно централно командване. Господин Куфарети, имате една минута. Кой ще говори от името на либералите? Благодаря, господин председателю. Искам да попитам следното. В практиката по надзор за регулиране на системата на национално ниво, а и на европейско ниво, на наднационално ниво, много чувствителен и деликатен е въпрос, свързан с управляване на информацията – Знаем колко изкривяване, манипулиране е, би могло да се случи и какви са щетите от това. Така че, как бихме могли да действаме най-резултатно при най-малък риск? Благодаря, господин Ное използвате думи като деликат, деликатен, балансиран, внимателно урегулиран. То, какво искате да кажете? Че прекалено много ли правим в Европа, като се опитваме да решим американски проблеми? В крайна сметка, директивите и законодателните ни актови могат да попречат на развитието на пазара. Правилно ли ви разбрах, че вие много критично се отнасяте към един фонд за стабилност и излизане от кризата. Това ли е вашето становище? Merci beaucoup. Euh, sur la question... Благодаря. По отношение на този деликатен въпрос, свързан с управляването на информацията, мога да кажа следното. Принципът, който би следвало да се прилага, и това разбира се е в съответствие с е, онова, което до сега сме правили, в най-различни нормативни актове, включва възможността от страна на властите, когато е необходимо да уведомяват, но те не са задължени да уведомяват непрекъснато и да предоставят информация относно това, което те извършват в някои по-конфиденциални области. Винаги казваме това, когато засягаме темата за правата и задълженията на надзорните органи. Поне е, това е нещото, което е описано в е, съвета за системен риск на европейско ниво. Разбира се, ще трябва да се взима решение в хода на работата за всеки отделен случай, кога е, какво ще се огласява по конкретен дебат според мен много важно е онова, което казваме когато се срещаме, както сега осъществяваме нашата а, е, среща, когато има заседание на а, е, съвета за системния риск, когато вие разговаряте и с е, председателя на Европейската централна банка, както и на подобни други органи е, се осъществяват, е, както знаете, обмян на мнение и това е един работен метод за всички нас. Тогава става въпроси за именно този деликатен баланс, който трябва да бъде постигнат. Всичко трябва да бъде премерено да, това е правилното тълкование. Наистина това исках да ви кажа. Струва ми се, че важните насоки, които се приемат, основните актове, върху които работим, или поне онези, в които аз съм участвал и останалите членове на комисията Базел на Г-20 или съвета за финансова стабилност – всички тези насоки сами за себе си са добри. Обаче, ако видим каква е тяхната тежест, какви са конкретните параметри, които детално се разработват в тях. Ако ги тълкуваме без предишните е, процедурни е, документи и актове, тогава те някакси като че ли остават един самоцел и това според мен именно крие известна заплаха. Ако те се разглеждат самостоятелно, ако става въпрос за е, финансиране на европейската економика в частност. Затова наистина тук за мен става въпрос за едно макроекономическо упражнение. Необходимо е да разработим модел, при който сме постигнали правилния баланс. Нека да не мислим, че това, което до сега сме сложили на масата, е края на дебата ни и края на усилията ни. Необходимо е да се предлагат различни а, нормативни предложения, актове, някои споразумения, вероятно ще трябва да бъдат още по-балансирани. Всичко това е много важно за нас, европейците, защото нашата економика се финансира от банковата система, докато в САЩ економиката до голяма степен се финансира от пазара. Така че при нас е, това е от изключително голямо значение. Когато става въпрос за различните фондове за преодоляване на на кризата или за е, е, стабилизиране. Да, това е от изключително голямо значение. За мен това е най-важното. И това е една политика, която наистина ще даде възможност на финансовите институции да преодолеят е, опасността, ще се създадат наистина по-благоприятни условия различните фондове за гарантиране. Да, в някои страни те са факт, може би трябва да се използват именно като форма на превенция. Но знае много добре, че тази идея крие и много недостатъци. И тук трябва да се заложат и определени прагове, така че трябва а, наистина да, да подходим внимателно. Bonjour, monsieur Noyer. Uh, I have... Добър ден, господин Ное. Първо, правилно ли ви разбрах, че казвате, че най-тясното взаимоотношение между надзора и финансовите институции гарантира гарантира най-добрия контрол. И цитирате системата в САЩ, за да докажете, че именно това е най-добрият начин, за да се организира една подобна система. Трябва да кажа, че аз не съм напълно убеден, след като преживяхме това, което преживяхме. Особено струва ми се, че тази близка а, връзка би трябвало да осигури наистина голяма ефективност. На второ място искам да ви попитам. Ако от кризата научихме, че финансовата система наистина а, оказва въздействие върху останалата част от економика, тогава не е ли а, оправдано да имаме някакъв фонд на европейско ниво, което е финансиран от финансовата система, за да може правилно да се разпределя тези разходи и как това правилно разпределение може да бъде организирано? Благодаря, сеньор Гесио. Благодаря ви. Наистина тези фактори, които споменахте, са много интересни И в новите инструменти, финансовите системи, всъщност, крайна сметка, доведоха до сенчестата банкова система – и е, на практика липса на надзор от е, съответните органи. Вие много подробно ни описахте рамката на контрола и сме убедени, че имаме е, нужда от висококачествени е, счетоводни стандарти. Но по отношение на тази сенчеста банкова система – Знаем, имаме и доказателства за нея. Виждаме сега как новите финансови балони се издуват в момента. Какви са спешните мерки според вас по отношение на тези нови балони? Какви мерки могат да се предприемат, за да избегнем свързаните с тях рискове? Това е едното нещо, което искам да ви попитам. А освен това, целият този набор от инструменти, специални, специализирани инструменти, дългови инструменти, в крайна сметка те трябва да бъдат платени от копулаците. И те ни питат, добре, да ние ще продължаваме ли да плащаме сметката при положение, че липсва контрол и непрекъснато нови мехури, нови балони се появяват. Euh, Благодаря, господин председателю. Може би не съм се изказал добре, а, а именно казаното, колкото по-близо е надзорния орган до институцията, толкова по-добре. Не, аз е, не непременно това имах предвид. По-добре ще има дали да има 300 надзорни органа в Европа или не, не, в никакъв случай не бих искал да ви наведа на тази мисъл. Искам да кажа следното. Когато не се концентрира на едно място различните типове проверки, екипи, които осъществяват проверки, тогава структурната архитектура, която предлага доклада на групата ниво 3 е нещо, което трябва да разгледаме. Една федерална тип система с наистински правомощия, които позволяват да се предприемат действия и действително да се изпълняват регламенти. Така че аз съм много съгласен с казаното в доклада Ларусия На второ място – когато става за външни, дума за външни фактори, свързани с кризата, не мога да отрека казаното от вас, разбира се, но мисля, че проблемът е при създаването на институции, сега тук не искам да изброявам банки, има съществуващи банки, които, при които имаше криза и банкова паника ако разгледаме нещата, преди 3-4 години доста по-различно изглеждаше банковата система. И ако има 20 институции в Европа, за които знаем, че никога няма да банкротират, които трябва винаги да спасяваме, трябва да гарантираме, някакви премии ще вървят, е, това наистина би било рисково начинание. Ако искаме да създадем един фонд, гаранционен фонд, или фондове за гарантиране на влоговете или други подобни инструменти, тогава такъв един фонд, който може а, е, да се намества а, е, в системата отдолу нагоре, тогава може да има правомощия които да се с които да се стигне до наистина а, смяна на управлението на една банка. Независимо как го назовете в крайна сметка, този фонд, който се финансира от банковия сектор или от външен източник, е всъщност темата, на която аз исках да се спра в моето изказване. По отношение на сенчестата банкова система или финансовите въпроси, които са извън е, банковата система. няколко неща трябва да се разгледат тук. На първо място консултиране с различните инструменти, счетоводните стандарти, на второ място в Европа. Тук, разбира се, е, много от тези задбалансови инструменти попадат. Е, можем да разгледаме и американски опит в тази насока. Европейски. Американците в момента е, си променят своята счетоводна система и стандарти. Ние трябва да отчетеме истинските рискове, които стоят пред банките, когато трябва да а, а, инкорпорират различните инструменти и рискове. Това трябва да се направи към втория стълб. Съществуват методи, които ще ви позволят да отчетете тези задбалансови операции – които, разбира се, както споменахте, са наистина опасни. Благодаря ви. Така стигаме до края на първата част на нашето изслушване. Благодаря ви много. Благодаря, че приехте нашата покана. Благодаря и е, за това, че отговорите на въпросите. Имаме и други, но за съжаление няма повече време. Благодаря. Благодаря, господин председател. Äh, И така стигаме до първия панел. Господин Саню, имате 15 минути. Ако можете обаче за 12 да се справите, още по-добре. Ще бъде действително много трудно, ще се постарая. Ще започна там, където спрях с срутващите се, с товарващото се върху нас небе. Тези, които виждат е, които са свидетели на това, аз съм след тях, е, почват да си мислят, че вече всичко е уж възможно в е, финансовите пазари. Тази парадигма на апокалипсис е едно нездравословно състояние на нещата, което е непоносимо. На този етап ни трябва на този етап ни трябва нещо, което вече свикнахме да се нарича фундаментална реформа в цялостната система. Но преди да се променят параметрите, на една остаряла система, първо трябва много внимателно и подробно да се разгледат недостатъците на старата система, за да се види какво превърна кризата в катастрофа. Регулаторната рамка попадна под ударите на критиката и критиката бе права. Финансовата криза показа, че регулаторните режими са неадекватни и могат да доведат до сериозни фин... Е, последици за финансовата система. На практика регулаторната система беше като швейцарско сирене с много дупки. Иначе изглежда здрава. Имаше много възможности банките да избягват надзора. Дори най-добре регулираните финансови институции успяха, успяваха да прикриват някои от своите рискове, като използваха вратичките в регулаторната система. Нека да видим как точно стана това. Базъл 1, е, международният стандарт за платежоспособност от 1988 година, допълнен през 1996, имаше за цел да се ограничи е, възможността на банките да се разширяват прекомерно и неразумно, е, като осигури да има капиталово покритие за увеличаването на риска. Оказва се обаче, че е, капиталовото покритие не е адекватно. Много банки инвестираха в е, структури за секюритизация, е, които включваха и лъжокачествените ипотеки в Съединените щати. Имаше и други вратички. По правилата на база 1 банките не трябваше да имат капитал с кратко срочни ангажименти за отпускане на заеми с матюритет до една година. И така те можеха на ротационна база от 364 дена да работят с инструменти с доста по-безопасно звучащи имена. Така се, до... така се стана невъзможно да се е, прехвърлят просрочените задължения. Имаше и много специални инструменти, където е, се съхраняваха много ценни книжа, обвързани с е, нискокачествените ипотеки. Международният стандарт 20, е, воден стандарт 27, заедно с интерпретацията, стандарта за интерпретация 12, е на практика бяха източника на проблеми. Аудиторите заявяваха въз основа на тези стандарти, че банките са свободни да решат дали да консолидират или не. В крайна сметка неконсолидирането доведе до е, сива банкова дейност, е, която можеше да рухне. Е, и точно това се случи. И така безрисковия бизнес се оказа мираж. Купувачите на риска на практика нямаха намерение да го поемат. И така те принудиха банките, които са издали съответните инструменти, да поемат отговорността, въпреки че банките не са дали договорни гаранции. Мисля, че съм прав да твърдя, че мога да твърдя, че тези примери е, дават а, е, а, е, да стане ясно, че тук имаме провал на регулаторните системи лостовия ефект бе е, допуснато да стигне до огромни размери. И така появи се риск на ликвидността. Банките е, бяха секюритизирали риска е, с различни ценни книжа, обезпечени с ипотеки или с активи, след което а, прехвърлиха тези а, ценни книжа в, в колатерализирани дългови облигации. И така с а, всяка следваща стъпка ценните книжа ставаха все по-неясни и получаваха и все по-неясни красиви имена като СДО на квадрат или СДО на трета и така нататък. И така купувачите нямаше как да оценят е, риска, който се е, съдържа в тези продукти и нямаха достатъчно информация, по която да установят е, какво реално се съдържа в тези инструменти нямаха начин да разберат какво е действително и какво е измама. И така, те станаха жер... жертва на тази система от много стъпки и се достигна до лошите е, заеми. Как може, е, е, как, така, как стана така, че този тип инструменти да действаха успешно а, няколко години. Отговорът е, е в следното. Институциите издавали а, е, е, ипотечни заеми в Съединените щати не бяха добре регулирани. Тоест кризата бе родена в Съединените щати. От гледна точка на банките отпуснали е, ипотечните кредити, не е било нужно а, точно да се оценява риска на тези кредити, тъй като те много бързо го секюритизираха. И ако въобще някога има секюритизация, защото смятам, че на този етап смя... може да се смята, че секюритизацията е отмяла така, както а, и Додото. Но все пак, ако се стигне до това, трябва да има много строга регулация. На финансовите пазари е регулацията е единственото ефективно средство, за да се ограничава човешкото поведение, особено в най-опасната му форма, тази наречена алчност. На този етап Тъжната история на секюритизацията доведе до а, недооценяване на системния риск и до срив на пазара на жилищата, на недвижимите имоти в Съединените щати. Математическите модели, с които се обясняваха всички тези инструменти, се доказваха, че рисковете са независими едни от други. Оказа се, че не е така. Друг важен въпрос са неконтролираните пазари на деривативи, на които се търгуваха продукти и които е, насърчиха навлизането на кредитните рискове, особено е, в вид на кредитни слопове. Е, и тези инструменти въпреки че са изключително рискови, не са регулирани. Едни от най-големите играчи е на, на, на, тази, на, на пазара на тези инструменти бе застрахователната компания AIG. Оказа се, че има спешна потребност да се създадат нови регулаторни режими, за да се справим с разрешителните сили на тези верижни реакции. След като се сринаха Lehman Brothers, се оказа, че не е, е добра идея да се допусна други банки с е, системно присъствие, с, с, системен риск да се допусне да се провалят. Риска от безотговорно управление представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност и трябва да намерим начин да управляваме този проблем. Има много добри предложения за това. Те първо остава да видим дали ще е, е, е, заработят добре. Аз лично смятам, че добре да има специален режим – за разрешаване на кризи, е, който да дава възможност да се ликвидират банки, които е, са в тежко положение е, и които биха могли по заразен път да го предадат в други части на финансовата система. Повечето от тези системни финансови институции работят в глобален план. Именно заради това ни трябва глобален систем за разрешаване на кризи. Това може би изглежда като мечта. Последните 50 години ясно показват, че е, страните по света не са готови е, лесно да променят е, своите е, регулаторни мерки по отношение на неплатежоспособността. Но, дами и господа, като регулатори не можем да а, отгаднем какво ще се случва а, за в бъдеще на пазара. Но трябва и сме длъжни да наблюдаваме а, финансовите институции. И ако се види, че някоя институция поема прекомерен риск, трябва нещата да се обърнат, така че банките, е, съответната банка да не хареса това. И нека да цитирам от, една извест, от един известен немски стих. Глупостта е крат, кратка, а съжалението е дълго. Благодаря много за това, за тази презентация. Тя беше и самокритична. Сега госпожа Бетина Кордес Фундра, основен финансов е, е, специалист в Алианс Италия. Е, главен финансист Алианс Италия, извинете. That should work. Um, let me start my comments. Ще започна. Ще започна с някои основни коментари, свързани с е, финансовата криза, която се превърне в економическа. Всичко това доведе до използването на инструменти, е, които имат ефекта на капиталовия лост, които доведаха до един е, поток непрекъснат ликвиден между банки, банкови институции, които в крайна сметка бяха неоценени достатъчно добре, както от самите модели, така и от регулатори. Видяхте как реагираха централните банки, че тук мога да спомена САЩ и техните действия, но също така и правителствата по отношение на борбата с техните дефицити. В някои държави също така виждаме и недостатъчно регулация. Например, в САЩ, да ви напомня, само около 25% от финансовите институции попадат под е, някакъв вид регулация. Това вече е, господин Саниус спомена, но мисля, че е важно да го повторя. Освен това, прекаленото доверие в математическите модели доведе до конфликти и интереси, и всичко това до неправилна оценка на риска от рейтинговите агенции. Искам също така да се спра и на стандартите, които са а, непрозрачни. Говоря за счетоводните стандарти, които също така водят и до а, обяснение на поведението. Сега нека да стигнем до една друга част, която много сериозно препоръчвам. Свързана е също с е, причините на критизите, свързани с корпоративното финансиране. Неадекватно управление, както на съотношението активи-задължения, и така и на ликвидността. И всичко това води до неадекватно ценообразуване и управление на рисковете и разбира се схеми с различни стимули и компенсации. Искам да подчертая също така и значимостта на неправилното въздействие, а също така компетенциите, които бяха показани в областта на управлението на риска в финансовите институции и функциите при спазването на правилата от страна на управлението. В крайна сметка прекалено много участници на пазара, в крайна сметка независимо потребители или финансисти, търсиха прекалено висока възвръщаемост, която е неадекватна на рисковете. Също така искам да спомена, че все още има потребителски организации, които искат да примамят своите клиенти с цени и продукти, които, за съжаление обаче, можем да кажем за тях, че не винаги добре са си направили сметката по отношение на рисковете, които се крият във всичко това. Общите е, заключения, които можем да направим е, че финансовите сектори много сериозно пострадаха в различните страни, но по различен начин. И разбира се, това може да се проследи по начина, по който е, държавите е, се опитваха да спасят е, определени институции, е, както и дела от БВП, който отива за различните покрития на различните дефицити. Застрахователният сектор също се оказа доста по-стабилен от банковия и е, финансовите е, регулатори също така допринасяха за тези разлики. Нека сега накратко да поговорим за отделните въпроси, свързани с регулаторните инструменти и тяхната резултатност. И тук искам да ги категоризирам като четири елемента. Организацион, организация и принципи за надзор, изисквания количествени за платежоспособност, защита на потребители, инвеститори и корпоративно управление. Мисля, че финансовата криза посочи е, необходимостта от много сериозна координация на надзора на европейско ниво и всичко трябва да бъде е, извършено в тясна връзка с националните е, надзори ни органи. Например, прекалено буквалното тълкуване на счетоводни стандарти може да доведе до а, поведение, което всъщност по-нататък е да влее повече масло в огъня на кризата. Мисля, че организационните принципи на надзора трябва също да имат предвид различията в, между бизнес моделите в банковата система и застрахователния сектор. Тоест, трябва да бъде резултатен контрол и надзора, да не е, е само бюрократичен тип надзор. Принципи Принципите на надзора също така могат да бъдат преведени на, по отношение на платежоспособност и изисквания за платежоспособност в и количествени измерения. Капиталовите взаимоотношения и съотношения, свързани с риск, спред, ликвиден риск, всичко това е свързано също така и с постоянния стрес, е, свързан когато с различните експозиции, ликвидност, е, а също така и възможността определени а, типове активи да бъдат капитализирани или за тях да има резервно покритие. С други думи, стига се отново до въпроса, необходимо ли е сериозен надзор и регулация, за да може в крайна сметка да се стигне до ограничаване на изключителното реинференсиране, което се прави в краткосрочни планове а, на дългосрочни пуснати кредити. И в крайна сметка а, важно е да се разгледа всичко през призмата на конкурентоспособността в дългосрочен план в финансовата система. Трети елемент на надзора е защитата на потребителите и инвеститорите адекватност и прозрачност на продуктите. Те трябва да отразяват риска и възвръщаемостта и техните профили съответно. Много е важно да се има предвид всичко това, защото заемите за потребителите, е, за тях са необходими да съществуват много ясно разписани и строги е, правила, е в това число влижат и жилищните заеми и потешните заеми. От тук нататък е важно да се разгледа и ролята на надзора по отношение на рейтинговите а, агенции, как се осъществява контрола в тях, как е, се осъществява прозрачно тяхното дейност. Но, разбира се, необходимо е да се направи нужното, за да се защитят е, потребителите, защото клиентите трябва да раз, разберат, че в крайна сметка зад съответните средни нива на възвръщаемост има средни нива на риск. Обедена съм, че трябва а, наистина в рамките на финансовите институции да се а, укрепи управлението на риска и функциите, свързани с спазване на правилата. Те, тези потребности трябва да се превърнат а, като ДНК на организацията. Те трябва да бъдат вътрешно присъщи. А, в много сложните математически а, модели не са достатъчни само да бъдат записани на хартия. Това трябва да бъде една култура която да присъства във всяко едно ежедневно решение в рамките на организацията. От тук нататък нужни са ни, разбира се, правила, ясни счетоводни правила, ясни правила при оценка на рисковете, както на национално, така и на наднационално ниво различни насоки, свързани с компенсации, принципи. Всичко това трябва да бъде прозрачно, трябва да бъде свързано с метриките, свързани с управление и а, а, корекция в рисковете. Всичко това трябва да бъде заложено и със средносрочни цели и разбира се да има разсрочване, когато е необходимо на самите схеми, е, свързани с компенсациите. Мисля, че е много важно да не забравяме корпоративното управление и а, е, общите етични норми и правила. Или, да обобща накрая, мисля, че е необходимо да имаме координирано и добро калибрирано е, форма на надзор на европейско ниво, финансова защита, трябва да има е, надзор на финансовата система, на платежоспособността, защитата на потребителите трябва да се извършва по координиран, координиран и хармонизиран начин. Необходимо е да се укрепи корпоративното управление и също така трябва да има ясен диалог между различните власти, политици и финансовите институции. Благодаря ви. Благодаря и за това, че се вместихте в е, регламента. Сега е, първите изказващи са Томас Вига. Благодаря много, господин председател. Ще бъда относително кратък, защото не желая да повтарям това, което е, казаха моите колеги. Ще започна от самото заглавие. До каква до каква а, степен финансовото регулиране е, се провали при предотвратяване на кризата? При защита на, регу... на регулирането и надзора ще задам риторичен въпрос. До каква степен полит политиците, а, полицията, извинете, полици, полицията и е, законите за движение по пътищата предотвратяват е, е, злополуки по пътищата. Да, те имат своята роля, но в крайна сметка а, шофьорите имат а, а, са причина за всичко. Много хора смятат, че надзора и регулирането на глобално равнище, но и на европейско, разбира се, не бяха е, пригодени и не отговарят на реалностите в един глобализиран пазар, че са неудачно е, адаптирани и пригодени към комплексни продукти и е, също така към е, надзиравани продукти, е, пазар, нерегулирани пазарни сегменти и ненадзиравани, непроследяеми продукти, всъщност е, имат като пряко последствие е, действия, които заобикалят регулирането и надзора. Каква е причинно-следствената връзка за криз, на кризата? И това е важно, ако искаме да разберем е, какъв вид регулиране и надзор трябва да имаме в бъдеще. Анализите са различни, но не чак до там. Очевидно е, че регулирането и надзора в тази е, дълга верига на причинно-следствена причинно верига, причинно верига играят важна роля. Аз съм от тези, които смятат, че финансовата политика е, се намира в е, много начален етап е, на, на, на цялата верига. И след това вече идват надзора и регулирането много по-късно, на по-късен етап. Ще се върна на това след малко. Може би аз бих определил малко по-различна роля на секюритизацията, отколкото това, което чухме. За мен тя не е нещо толкова лошо. Е, вероятно нямахте преди точно това, но, но наистина има опасност да се прекали с секюритизацията, е, която сама по себе си е положително нещо и ако добре се управлява, може да помогне много за, да, е, е, за разпространението и редуцирането на риска по положителен начин, ако разбира се е, математиците не, не, не изберат изглаждането на риска вместо неговото увеличаване експоненциал. експоненциал. Както Както, каз... Както чухме, е, кризата имаше един много силен микропруденциален фокус. Е, е, ако презумцията, че ако отделната банка се надзирава се добре, цялата финансова система, цялата банкова система ще бъде в по-добра позиция. Но това се оказа грешка и недостатък. Извода е, че не сме били добре е, съоръжени, за да решаваме е, проблемите, да предотвяваме риска. Е, защото предотвяване риска не е чиста аритметика, не е чиста математика, не е а, а, това е една комплексна операция, която очевидно ние не разбираме добре, която обаче има, съдържа едни потенциални елементи е, на, на, е, на разпростриране и е, разрастване този риск възниква в резултат от колективно поведение и това е нещо, което никой надзорник и никой регулатор не може да предотврати. Това, което можем да направим е да смекчим, да намалим тази цикличност, процикличност и тази експлозивност, летливост на ситуацията, но за всички случаи става дума за колективно поведение. В един момент Спомням си, бях председател на комисия в ОИСР по финансови пазари. Участници в комисията е, се поздравяваха за това, че риска е излязъл, изчистен от финансовата система. И аз ги попитах, като е излязъл, къде е отишъл. Те казаха, при инвеститорите ли? Те казаха, не, всъщност те не са част от финансовата система, това са частните домакинства. Това са три грешки в едно. Същевременно, е, има частни портфейли, е, косвено, като пенсионни продукти, е, но е, в действителност е, риска остана в коренен в системата много повече, отколкото хората са склонни да, да, да е, допуснат и да повярват. Това е, беше априори опасно, защото ние е, бяхме свикнали да смятаме до преди 2-3 години, че е, взаимодействието на различните рискови компоненти се изравнява в крайна сметка, изравнява риска и, и, и, и изравнява кривата и при очевидни благоприятни обстоятелства се изравнява, но практиката показа точно обратното. Е, ние работим сега по тези въпроси, като е, leverage, е, неутрализиране на риска, противовес на риска и как да засилваме финансовата динамика, която е вътрешно присъща на системата. Всички казваме, е, управлението на риска в институциите е, се провали и това е една мантра. Всички е, говорим, че трябва да се повиши качеството на корпоративното, администрацията на фирми, администрирането на фирмите. Всичко това е вярно в известен смисъл, но това означава, че по-добро управление придаден, ще снижи нивото и на риска. Но защо първоначално имаше толкова много риск в системата? И това ни води до, до причинно-следствената връзка, която според мен проистича до голяма степен от паричната политика, прекалена ликвидност, не в Германия, Франция и Европа, но в глобален аспект. И поради тази свръхликвидност, с която все още живеем живеем. Е, все още имаше твърде много пари, а недостатъчно проекти и това е където вътрешно присъщия е, риск е, се прояви. Е, да се управлява по-добре риска в финансовата система е необходимо, но недостатъчно условие и е, ако само така се насочи е, от усилията ни, усилията ни е, провала е сигурен и следващата криза е на хоризонта. Е, какво става? какво се случва? Много се работи е, на европейско равнище, е, институциите са наясно с това, по е, надзора след доклада на Делорозие. Мисля, че той много добре така разглежда и макро и микро проблемите. Чухме много днес за капиталовите изисквания това ни връща и към това до колко риск, колко ликвидност е, трябва да има в системата. Наистина трябва да направим, да поскъпи, оскъпим капитала, е, така че той да тласка предоставянето на капитал в економиката, което има своите макроекономически е, последствия. Е, е, счетоводните стандарти също са един важен елемент от международния дебат. Стандарт 39 е нещо, с което което е нещо, с което няма да събуди кизизлите, да кажа, ще се обаде на господин Туири на европейско равнище се оказа, че е, при ценообразуването, че сме изключително добре подготвени, но с грешните цени имаме чудесен е, меморандум за разбирателство, 30-40 е, подписа под него, но е, това беше удачно за решаване, за спасяване на на финансови институции, но не и за решаване на системен риск е, в е, кризата в ситуацията на криза. Така че ще трябва управлението на цените, т.е. на системно, системното управление на кризите, трябва да, да, да, да оправим, да въведем ред там. Въпроса за инсолвентността и така нататък са свързани с това. Наистина, финансовото регулиране и надзора не успяха да предотвратят кризата. Те не успяха и да смекчат ефекта от кризата ние останахме е, зад е, от ниската страна на кривата. Деглобализация е, е ли? Не, по-малко глобализация, по-малко Европа? Не. По-малко комплексно, сложност очевидно не са отговорите. А това, което трябва да направим, и аз се връщам към казаното в началото, е, е да разширим параметрите на регулирането, параметрите на надзора трябва да имаме много, да направим много е, внимателен анализ на това как е, е, да се регулира в бъдеще, е, което ще е изключително важно и в малките и в големите държави. Сега нямаме време да се впуснем в това, но това е важен факт. И искам да привлека вниманието ви към е, зараждащата се дискусия за това дали е, сме застрашени от свръхрегулиране. Ще заключа със следното. Зависи от гледната точка. Ако дали от, от гледна точка на регулаторите няма такава опасност. Но трябва да имаме една много, много внимателен макроекономически анализ. там пък се задават опасности от под и, и над регулиране, от свръх и недостатъчно регулиране. Тоест, един много внимателен економически анализ е, е, отговора за това да имаме една система, която да е и холистична, и кохерентна. Мисля, че приключих е, в, е, на време, защото това е и края на моето изказване. Благодаря много. Сега ще помоля е, колегите е, е, да е, да следва следния ред. Първо е, НЕП ще се две изказвания от страна на Европейската народна партия. Доната не е необходимо да бъде Отмар. Е, който решите, е, Доната и Отмар, е, какъвто ред изберете. Thank you very much. I, I just would like to, to, to say uh, that uh, the... Благодаря много. Искам да кажа само, че това, че е, не сме предвидели кризата, ни поставя в доста добра компания, защото не сме единствените. Не, така че няма какво да се срамуваме толкова от това. Въпросът е да направим така, че кризите като тази да не се появяват за в бъдеще. Много е важно да се а, е, е, предотвратят подобни гигантски сривове. Струва ми се, че не знаем достатъчно за рамката, която се опитваме да създадем сега и за това дали тя може да постигне резултатите, които сме и пост... които искаме да постигнем. Не знаем кога да я приемем, как ще се отрази нейното прилагане. Не знаем дори дали ще са необходими допълнителни реформи на национално ниво. Като цяло не знаем и достатъчно за промените в финансовите институции, които тъкат в момента. Структурните промени и други промени, така че мисля, че има доста несигурност тук. Струва ми се, че ще е много важно да вземем предвид, че всички тези промени ще са обвързани и с стратегиите за изход от кризата, е, финансови стратегии, е, фискални стратегии. И така, въпросът ми е прост. Кога, според вас, можем да очакваме е, да постигнем новото нормално състояние на финансовата система, към което се стремим. Томас Ман. Е, Благодаря. Имам един въпрос към господин Садио. Той каза за много е, пролуки, е, нали, регулиране като швейцарско сирне, много дупки, през които може да се промъкнат нарушители, че трябва да има прозрачност и така нататък. От друга страна, вие е, е, как, е, как ще направим така, че потребителите на тези продукти ще знаят какво купуват? Как ще разберат какви документи получават? И второ, нещо, което се критикува в Германия до, значит, голям, до голяма степен. Тие казахте, че е, е, нямаше, е, че нещата не са... Първо, нямаше достатъчно хора, които да видят задаващи се кризи. И второ, първият въпрос беше към Томас Ви, втория към Саню. Благодаря. Благодаря. Примерът, който използвах, беше полицията по пътищата и е, правилника за движение по пътищата. Зададох въпроса, могат ли те да предотвратят катастрофите. И е, е вярно това, че е, много често тези системи предотвратяват е, е, твърде е, невнимателното шофиране. А като цяло е, шофьорите е, повече се стараят да карат внимателно и да не карат пили, обаче въпреки това катастрофи има. Така че каквато и да е регулаторната система, все ще има а, някакви инциденти. Въпросът е все пак да създадем една среда, която а, е, да бъде по-безопасна. Тя трябва да има, в нея трябва да има връзка между макро и микро надзора. А, също така, трябва да се дадат по-големи правомощия на надзорните органи. Нищо не е идеално. Има структурни ограничения, които не могат да се надхвърлят в момента. И все пак е много важно глобалното сътрудничество да се увеличи. Защото финансовите продукти е, и финансовите рискове не спират на границите на Европейския съюз. Също така е много важно, както стана ясно през последните години и половина, да има деинтеграция на ренационализацията на финансовите пазари – на този етап финансовите пазари са по-фрагментирани, отколкото бяха. Тоест, трябва да а, върнем и този часовник назад и да помогнем на европейските финансови пазари да излязат още по-силни от кризата, отколкото са били и преди, за да можем да бъдем в по-добра позиция за следващата криза, която тъй или иначе ще дойде. Господин Санио, напълно съгласен съм с това, което казахте. за това, че Бафин може да е, се отрази много добре на регулаторната среда. Така че мисля, че това е една от, един от основните елементи. Описах международните регулаторни е, системи, които са пълни с дупки. Навсякъде по целия свят тези правила се прилагат на национално равнище едно по едно. С други думи, никой не настояваше да се държи по-строго от, от останалите. Всички вратички а, чието сериозно въздействие стана ясно при голямата експлозия на кризата, по-рано бяха приемани. Кризата възникна след 30-летия сериозна дерегулация, в която всеки един регулатор трябваше да се оправдава до безкрай за, който и да бил, за която и да било мярка, която макар и с малко надхвърля международните стандарти. Всички бяха готови да се подиграват с политиците, ако предлагат законодателство, което предлага мерки, които с макар и малко да надхвърлят международните счетоводни стандарти. Така бяха нещата. И какъв беше най-големият проблем тук? Най-големият проблем са надзорните органи е свързан с информацията, съзнанието, с което разполагат. Описах началото на кризата. Е, знаем откъде тръгна това. Е, тръгна от кризата с нискокачествените ипотеки в Съединените щати. Нещо, което в момента се разглежда като токсични отпадъци. говорим е, за милиард и половина всички ние от регулаторните органи много внимателно наблюдавахме къде, се, къде възникват проблемите от макроекономическа гледна точка. Аз съм член на Борда за финансова стабилност, по-рано известен като FSF, и обсъждахме много внимателно глобалния а, а, а, крехките елементи в глобалната система. Наблюдавахме много неща на своите радари, обаче се оказа, че всички ние пропуснахме опасността от, е, от е, лошокачествените потеки в Съединените щати. В Съединените щати се... А, извинете, в интернет се пази много информация. Можете и след години да направите един сърч, да видите има ли някой, който изобщо а, е подал знак, че нещо лошо се случва и трябва да ви кажа, че никой не даде такова предупреждение. Това е съвсем прямо и често от мен. Сега от социалистите две колег... двама колеги. Е, господин Коферати. Благодаря, господин председател. Има един въпрос, който ме притеснява сериозно. Е, е, се чудя какво мислят нашите гости за него. Предполагаме, принципно, че решенията, е, с които ще работим, са свързани с един триъгълник. Регулаторните органи, политиците и банките и финансовите институции. Но на практика в своя дебат не говорим за четвъртия елемент, който включва фирмите, семействата, отделните хора. И се чудя, има ли начин по някакъв начин да използваме потенциала и на тези участници в финансовата система. А, да ги включваме и тях в, в, в всички форуми на разискване и тук в Съединени и тук и по целия свят, а, за да се вземе и тяхното становище предвид. А не после те да, да, да завеждат дела в съда. Сега ще дам думата на господа Ковас Фундере. Може би господин Кове ще допълни отговора. отговор на този въпрос. We are very much concentrating, let's say, on this uh, triangle you mentioned, and that, let's say, the... Мисля, че ние прекалено се е, състочаваме върху този триъгълник и потребителите са малко пренебрегнати. Проблемът е, че се получава голям разнобой, много голямо разнообразие е, много, от потребителска страна. Има потребителски организации, но няма организиран е, няма организиран е, част от този триъгълник или по-скоро четириъгълник, бих казала, някой, който да обобщи, да консолидира, да обедини интереса и да го представлява. Е, гладно, това е важно, според мен. Е, трябва да се вземе предвид и това, което правят потребителските организации е добре, добро, но защитата на потребителя трябва да е една неделима част от надзора. Ето защо не бих е, се стигнала до ситуация, в която създаваме четвърти стълб, така да се каже, а именно оценка, разработка на модели и критерии, оценъчни критерии, а по-скоро защитата на потребителя трябва да бъде недрима част от надзорниците. Те трябва, може би, по-интензивно да работят в тази е, област. Господин Санио, вие. Е, да, много важен въпрос е за защитата на потребителя. Е, тук се получава така една, е, един, има един ироничен момент. Е, нещо, което аз описвам малко, описвам малко цинично е, че някои от институционалните участници във, всички, в цялата тази схема продавач-купувач се нуждаят от потребител защита на потребителя, защото те сами не разбират продуктите. Значи те самите трябва да са защитени срещу опасни рискови продукти до сега, накратко казано, нямаше достатъчно защита, потребителска защита за банките, които предлагат масови услуги и масови продукти институциите, не се изненадвайте, самите институции не, не разбират същността на продуктите. Това е много важно въпрос за законодателите. Да се замислят за продуктите. Тук няма да да цитирам някои по-често Бафет и цитирани продукти. Има изключително опасни продукти и колкото по- опасни са те, толкова по-малко ги разбират е, самите е, институции, които ги предлагат и е, толкова малко ги разбират и самите потребители. Трябва да се отчете този момент, е, ако наистина искате да ограничите свободата на участниците в пазара, свободата на участие. Благодаря, е, господин председател. Този парламент е, е, е, сега ще е, работи върху нова надзорна структура. Това правиш заедно с съвета. Търсим верния баланс. Въпросът е доколко трябва да участва Европа в такава една схема, доколко компетенциите трябва да са в държавите членки. Аз съм на мнение, и е, нашите експерти се интересуват е, дали е, в предложението на комисия се съдържа съответния баланс. Вероятно вие знаете, че е, парламента във всичките е, политически групи е, се е ангажирал с е, е, това. Искам да чуя и вашето мнение за това разпределение на риска, за рисковите продукти и дали е, е, би трябвало е, в е, ситуации на опасност да, е, да се поемат повече компетенции от институциите. Това ме интересува. Е, първо ще дам думата за отговор на Томас Виза. След това ще говорим за модела за бъдеще. Толкова много интерес, интересни оратори, че е трудно да насочим вниманието си. Благодаря много. Като представител на е, е, економически финансов, комисията по економически и финансови въпроси, аз емоционално съм привързан към текстовете, които е, ние изготвяме и пращаме към съвета и които Екофин приема. Така че, може би, е, аз съм малко е, предубеден емоционално, институционално. Мисля, че съвета и парламента, между тях няма разнобой в е, убеждението, кое е важно, а именно да има силна макропотенциална ръка, е, силен макропотенциален е, елемент и в съвета, както много добре знае, този въпрос е много широко обсъждан което да бъде свързано с една, един много по-силен микропруденциален подход. По това също няма разли, различия между съвета и парламента. Очевидно, в съвета между 27-те държави членки има 28 различни мнения за това доколко може да се и трябва да се отиде, доколко да има повече Европа. Е, както знаете, компромисът беше много деликатно постигнат е, което всъщност е много хубаво, но дали аз лично очаквам е, повече Европа, е, да, бих го е, сметнал за приемливо, но на етапа, на който се намираме в момента, смятам, че е за предпочитане да имаме е, действително повече Европа, отколкото една е, дълго е, Европа в е, управляване в дългосрочен план. Е, мисля, че в този дух трябва да е компромиса, който е, направихме. Е, вашия отговор. Ще го свършим. Е, може би ще се получи леко недоразумение, ако някой смята, че аз съм представител на германското правителство, което разбира се, че не съм. Но да се спра на този злободневен макроаспект. Е, както вече казах, е, след обществеността понякога се смята, че макроаспекта сякаш е бил непознат доскоро но всички и парламента и съвета са на верния път е, в това, че подчертават значението на този елемент. Е, ето защо трябва да се дефинира, определи институционалната рамка е, и там макроаспекта е, получава фундаментално значение. Преди всичко, най-трудно да се постигне в бъдеще, това ще бъде най-трудната задача за бъдеще ако имаше съвет за оценка на риска и ако той функционираше, ще щях, да оценят и да, да, да на време задаващата се опасност от, от, от на висок, от високорисковите е, ипотечни заеми е, щяха и да го предотвратят. Аз лично се интересувам е, да от да зная, когато всичко това, за което, което работим сега, е, задейства, дали ще е успешно. Има една хубава английска е, поговорка времето подлага на истината на изпитание. Обикновено trial and error, грешка и изпитание, проба и грешка, аз предпочитам обратното, първо проба, след това грешка. Благодаря, господин председателя. Благодаря наистина и за вашите много интересни изказвания за швейцарското сирене и за другите интересни а, изрази. Всичко съм си записала. И между другото, когато пътувам в моята държава, сега има много сняг. И всички коли много внимателно карат защото вече виждат е, катастрофиралите по пътя коли, които са избутани на страна. Наистина, в много отношения това, което прави, може да е опасно. И сега въпросът ми е какво е настроението според вас сега? Говорихте за времето, когато е, нищо не се е правило, е, когато регулацията е била прекалено слаба. А както господин Ноее също засегна този въпрос – сега вече всички реагират. Има ли разбирателство в банковия сектор по отношение сериозността на случилото се? Започват ли вече да виждат необходимостта от по-разумно действие? Благодаря. Е, господин Заню, предпочитано немски да ви го кажа. Вие засегнахте днес една тема, днес, която която поставя въпроса какво ще се случи след провала на, на, на надзора и регулирането. Вашия вие бяхте в, сте били член на надзорни съвети, но банковата криза се раз, и Германия, не можахте да я предотвратите, бяхте, не бяхте достатъчно предпазливи. Вчера казахте, дадахте много уместен пример с е, шофьорите, е, които пият и, и, и шофират. Но кой ще поеме последствията от е, милиардите, които бяха инжектирани в, в банките и за да се, спасят, се спаси банковата система? Колкото до институциите, ще ви кажа, е, бих ви поканил, господин Саню, в е, качеството ви на представител на съответната институция да отговорите. Ако. Тъй като съм поканен е, като експерт. Надявам се, че няма да ми искат оставката за нещо, което никога не съм преживявал и не съм казвал. но аз в никакъв случай като експерт не мога да водя битка на политическата сцена. Мисля, е, трябва да ви кажа, че всъщност можете да получите е, отговор на този въпрос е, в частни условия. Сега, е, по отношение на другите зададени въпроси. Къде сме сега? Споделям становището на господин управителя Ноае. Макар, че той не беше много категоричен и е изсилен с думите си, в смисъл, че не, не го каза категорично, но не можем да искаме прекалено много в момента. И аз така мисля. Какво ще се случи след следващите няколко месеци е, с банките? Не знаем всъщност какво ще се случи с капиталовите изисквания в точно измерение. Същевременно в американската страна също е, имат ясни искания, искат си парите обратно за финансовите инжекции. Има и друга идея да се създадат някакви суперфондове, които трябва да се запълнат, както си представяте, с доста средства. И всичко това ще има един акумулативен ефект, който в крайна сметка може да принуди банките повече да не отпускат заеми. И това някой го спомена, а именно централните банки а, дискутират стратегии за излизане от а, кризата, а именно използването на ефтините пари от пазара – всичко това, ако го вземем заедно и го се случи през следващите месец или два, в крайна сметка ще доведе до една много деликатна ситуация. И мисля, че централните банки, които носят основна отговорност, трябва много да внимават в своите дейности, за да не се получи именно тази картина. Що се отнася до обновяването на регулаторните структури – мисля, че през следващите месеци ще видите как е, най-простичките въпроси ще си намерят отговорите. Разбира се, резултата може да бъде отрицателен. Какво имам предвид? Просто да не можем да дефинираме глобални правила. За мен е най-важно, ако не можем да дефинираме такива структурни, глобални а, е, правила, тогава а, ма, трябва да се приключи в една много опасна ситуация, ако стане въпроси за ренационализиране на финансовите пазари на национално ниво. Защото различните офшорни центрове или нерегулираните дестинации, ако мога така да кажа, ние също сигурно си имаме тук в Европейския съюз, те тогава пак ще избоят и в крайна сметка ще е, видим как риска просто стига до дъното в е, е, надзорния сектор. Много важно е как е, надзорните органи ще е, прилагат правилата. Правилата са едно нещо, но много важно е тяхното изпълнение и важно е да има глобални стандарти в надзора също така, освен в останалите аспекти на финансовата система това, с това приключваме а, тази дискусия. Позволете да благодаря на участниците, благодаря и на всички вас за зададените въпроси. И сега ще продължим с следващата дискусия. Моля ораторите от следващия панел да вземат мястото си на президиума. Ja, aber ich meine, dann kommt man nicht, wenn man so solche Erlebnisse. Nein, ich bin ja nicht drüber.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 от дискусията. Какъв е бъдещия модел за Европа? Всъщност вече е, ние си зададахме преди малко този въпрос. Ще започнем с господин Авенаш Персот, който е госпрофесор в Грешъм колеж. Освен това, много от нас познават е, Ики Фандербър, който беше а, е, наш колега, депутат и много а, интензивно работеше по доклади в този сектор. Освен това, сред нас е господин Арки Реаси, който е, е финансов директор на Шведбанк. Много ви моля, господа, имате думата. И спазвайте уреченото време. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's, it's a great pleasure. Благодаря, госпожи и господа. Голямо удоволствие е да бъда тук сред вас днес. Благодаря и на комисията. Поздравявам ви за тази изключително отговорна роля, която играете в ключовия дебат от политически характер и стратегически характер. Много отговорности носи вашата е, комисия за да може социалните, економически и човешки последици от кризата повече да не се повтарят или поне да не се повтарят прекалено скоро. Когато разсъждаваме за бъдещия модел, за решенията, регулаторните решения на кризата и в частност европейските регулаторни решения, трябва да характеризираме добре самия проблем, който искаме да решим. Имам предвид всичко това в общ смисъл, защото винаги има много конкретни, специфични проблеми, типични за всяка криза. Но ние трябва да решим общия проблем. И трябва да направим всичко това, защото обстановката е динамична. Ако водим последната битка, няма да можем наистина добре да се защитим от следващата евентуална война. А динамично погледнато, можем да кажем, че финансовата система още отговори на една реакция в сектор регулация. Така че, когато ние представяме проблем, решение, трябва да представим общо решение на общия проблем. Има, разбира се, и практически решения, които днес можем да предложим, да разработим. Те ще имат значимо значение при намаляване на финансовата криза, която е в ход. Това са макропруденциалните регулации и особено в областта на капиталовите изисквания, а също така и в структурата на нашата финансова система. От политическа гледна точка се изкушаваме да характеризираме онова, което сгрешихме или какво стана погрешно – какво се надплати, какво се преплати на тези хитри бан, банкери, как се наруши регламента, как се пла, плащат е, токсични продукти на замаяни потребители. Е, има елемент е, от този характер във всяка криза. И нашата е, нашите регламенти и регулирането трябва да направи така, че да се избегнат подобни случаи в бъдеще. Е, във всеки случай това е едно много политически удобно решение. Защо? Защото в края на сметка това не е първата и, за съжаление, няма да е последната финансова криза. Винаги след възход има падемия. Така че нашия отклик е, в областта на регулаторната рамка трябва наистина да можем да погледнем напред в бъдещето и да ви предвидим следващия бум. Така че в крайна сметка да не се хвърлим в него. Какво предизвиква един възход, един бум? банкерите, но също така и обществото бих казал които вярват, че нещо се е случило, за да стане света едно по-безопасно, по-сигурно място. И понеже света вече е по-безопасен и по-сигурен, те тогава могат да взимат, предприемат много повече рискове от преди. Често става въпрос за някаква технологична е, например, е, е, измишлятина като електричество, дотком, магистралите и така нататък. Е, сега нещата са различни. Фундаментални са промените и следователно рисковете падат глобализацията. Също така е факт и интересното за този случай конкретен е, че не става въпрос за хардвер или софтуер, става въпрос за финанси. И хората повярваха, че финансовите иновации са превърнали в света в едно по-сигурно място. Точното характеризиране на кризата не е, че банкерите си измъкнаха от джубовете а, оръжия за масово унищожение и поразиха на нищо неподозиращите потребители и избягаха. Какво направиха? Повтарям, хвърлиха на върху нещастните потребители средства за масово унищожение и хукнаха срещу тях. Защото просто тези продукти наистина са страхотно изумителни. Банките пропадат, а те се само об, а, обзавежат със все повече и повече продукти, които ги закупават още повече и повече. Кризите се предизвикват от хора, които вярват, че рисковете са занижени, а те не са. Не, че го правят умишлено, не, че умишлено взимат рискови решения. Има такъв елемент. Но важното за Бума е вярата, че тези рискове всъщност са безопасни, че не са рискови. И за това е, искам точно това да направя. Трябва да максимална експозиция да постигна, защото няма никакъв риск за мене. Е, добре, ама и регулаторите паднаха в този капан. Финансовете стабилност започна да говори за слопове, за секюритизация и казаха, опа, как върви бързо този целият процес. Но всъщност по този начин системата става все по-безопасна и по-безопасна. И непрекъснато във всеки един доклад четем, че рисковете е, подлежат на спред, те са разпръснати из банковата система и са ниски. И втори елемент – Високорисковите ипотеки увеличават финансовото а, покритие защо? Защото финансовата система всъщност се разпростира върху хора, които по-рано не са били част от някакви ипотечни схеми. Ето това, това се случи. И поради тази причина и банковите служители, банкерите и регулаторите бяха част от целия този процес. И в бъдеще именно това трябва да отчетем, когато говорим за бъдещ модел за регулиране. Бъдещият модел трябва да бъде насочен към провала на на пазарите, които не успяха да направят адекватна оценка на риска. И именно невъзможността на пазарите, провала им да отчетат рисковия фактор. Ето това беше основният проблем при Базел 2, защото, както знаете, там се подчертават именно пазарните оценки на риска в стълбове 1, 2 и 3. И за това и нашата криза беше още по-дълбока е, от предишната. Затова база от 2 трябва да се модифицира. Или как можем сега по-точно да характеризираме това? База от 2 стъпи на идеята за статистическа оценка на риска. А именно, че можем да преведем риска в количествено измерение. Можем да го измерим, можем да говорим за уязвимост, волатилност, колебливост, статистически измерения да му предадем. Ако можем да се защитим а, именно срещу невъзможността на пазарите да направят оценка на риска, ние трябва да можем по-структурно да си представим риска, така че в крайна сметка да не паднем пак в капана на статистиката. И има два начина, по които можем да направим това. Първо, принципният провал на статистическото измерение на риска идва от економическия цикъл. В възхода в света статистически изглеждаше по-безопасно място. И наистина нямаше провали. Много по-малко бяха, отколкото през предишни периоди. И ето за това имахме и все повече ипотеки и повече задлъжняващи. Значи трябва сега да върнем обратно цикъла в регулаторната рамка. И комисията по Базел и съвета по стабилност трябва наистина да разгледа какви са контролите за капитала. И това ще бъде много ключова стъпка напред за намаляване на риска. Капитала трябва да е по-голям. Той трябваше да расте заедно с бума. Второ важно нещо, което бе недооценено. Структурата на финансовата система – можем да кажем, че не вярваме на статистиката за риск. И от тук трябва да почне регулатора. Всъщност, регулаторите попитаха другото. Правите ли си повече статистически изследвания, питаха банките, да си представим, че аз не вярвам изобщо на статистически данни. Това какво значи, че не мога ли да се занимавам с е, управление риска? Не, разбира се. Мога да разгледам структурното измерение на риск дали счетоводните отчети на банковите системи вървят регулярно, по-бързо или по-бавно, как се представят, как се концентрира риск по-голям ли е от преди или по-малко. И най-важно, Виждаме ли липса на съответствие между капацитета на една институция да поглъща загуба и риск и поемането на риск? Ето това беше едно голямо разминаване при последните кризи. И нещо много важно за решаване на този проблем е всъщност да мислим за ликвидността много по-често, отколкото го правихме. Сега регулаторите мислят за разни буфери за ликвидността. Е, това не е достатъчно. Трябва да искаме капитал, наистина, което е високо изискване, което да ни, а, предотв... да ни предпази от проблема, който беше възникнал в това липса на баланс а напротив трябва да стигнем до положително измерение В крайна сметка, които е, имат е, по-голям риск е, от неизплащане, тогава няма как да поема този риск, защото те, на тях няма да им се отвори тази вреда. А от друга страна, е, тези рискове трябва да бъдат поемти от едни инвестиционни институции, които са с по-дългосрочно действие. Сега няма да говоря повече на тази тема, но ще се върна на институционния аспект. Проблема е свързан с макропруденциалния подход. Аз самия се считам за европеец, който вярвам в еврото и европейската система – макропруденциалната система, страхувам се да кажа, работи най-добре на национално ниво, защото циклите са национални. Ирландия, Испания, Португалия, Гърция днес срещат затруднения, защото техните възходи не бяха еднакви, както тези на други държави. Така че трябва да изградим, изградим модел на национална система, разбира се, при надзорна от европейско ниво, при нужната дистанция защото иначе трябва да има наистина нещо, което е, е, контрол да се наложи на национално ниво, дори ако трябва насилствено. Благодаря много за вашето внимание. Е, Ике, uh, благодаря много. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм отново тук в Брюксел. Направила съм презентация на PowerPoint. Спомням се, че когато иска да представя е, последния си доклад е, тук в нашата комисия, заедно с колегата Даяно, се считаше, че не е много подходящо един от депутатите в Европейския парламент да си представя доклада с презентация на PowerPoint. Така че сега се възползвам от тази възможност да си представя доклада с PowerPoint. И искам да ви припомня някои е, неща, които вече са направени тук в Европейския парламент по въпроса за финансовия надзор и рег... финансовото регулиране. Е, и по-конкретно, и най-вече за надзор. Ето тук е, започвам с няколко цитата. Първи ми доклад 2002 година в обяснителните бележки – заявих, че докладчикът Стас смята, че до е, е, 10 години ще възникне европейска система за надзор на финансовата дейност, особено за по-големите институции, които вече доминираха на пазара. Това е от дълго време една от моите мечти. И тогава си спомням, че много хора ми казаха, че това няма как да стане преди да дойде първата а, финансова криза, а, за да а, започнат дебатите за европейски финансов назор. Точно това се случи. Няма да минавам през всички слайдове, но все пак искам да ви върна внимание на цитатите от различни доклади. Тук има един доклад. доклада, който споменах от 2002 година, не спомена съвсем ясно желанието за европейски социален, т.е. надзорен орган, тъй като това не бе мнозинството на депутатите по това време бе последван от доклад от 2005 година, където аз настоях, че е необходимо да има система от две нива и да има надзор на европейско равнище за големите институции. Въпрос, който бе повдигнат и от господин Ноае, който обаче се изказа против. Аз все още продължавам да мисля, че това е най-добрият начин да се действа. Особено, що се отнася до бизнес интересите в различните държави членки. На този етап се създаде системата от колеги и сътрудничества. След това дойде доклада на колегата Муска за консолидирането на финансовия отрасъл и в този доклад вече казваме, че координирането и сътрудничеството не би било достатъчно, за да се е, справим с една голяма криза, ако възникне такава. И в този доклад вече се опитваме да убедим комисията и съвета да се създаде група на високо а, е, равнище, а, е, група от мъдреци, които да предложат а, европейски мерки. След това през 2007 година аз изготвих доклад по плана за действие за финансовите услуги и тогава по един сравнително скромен начин формулирахме идеята и за европейско европейски надзор, тъй като все още нямаше достатъчно много колеги, които да подкрепят идеята. но все пак предложихме, че може да се мисли на тема европейски е, е, надзор на европейско ниво. Това беше в доклада през 2007 година. През 2008 година изготвихме доклад е, заедно с господин Даяно. През 2008, извинете. И така, знаете добре се е съдържанието на този доклад. Интересното е, че в нашата комисия гласувахме по този доклад преди а, а, кризата с Лемон Брадърс, а пък а, плена, обсъждането в пленарна зала бе а, а, няколко седмици по-късно след кризата с Лемон Брадърс и тогава а, имаше много разгорещен дебат и а, предложенията ни бяха прияти, защото кризата бе убедила много хора, че трябва да се действа нещо. Тогава се обсъждаха микро и марко мерките и доклада Розиер и а, мерки от, относно а, колегиите и също относно задължителната медиация. Също така се искаше да има независими председатели и заместни председатели за комисиите на европейско равнище. Тоест да, да има действително, е, да се създаде едно действително европейско равнище. Както казах вече, повечето от тези въпроси се, повдиг, се повдигат и в доклада Дела Розиер. 90-95% е, от доклада включва нещата, които вече бяхме изложили в предходните доклади, но за щастие докладът Дела Розие дойде след кризата, така че е прият по съвсем друг начин. Е, и съвсем ясно се е, обсъжда следната дилема. Или да има по-голяма координация на европейско равнище, или да се работи всеки за себе си. И другият важен въпрос е това, че трябва да се работи стъпка по стъпка, но да се започне незабавно. Докладът Делоразиер бе критикуван от много хора, че не е достатъчно амбициозен, но от друга страна той действително се съсредоточи върху практическите стъпки по въвеждането на тези мерки и аз наистина смятам, че е много важно да тръгнем на някъде, за да стигнем. След това в Съединените щати какво стана? Доклада Търнър. Той очерта същата дилема дали има повече участие на европейско равнище или на повече национални правомощия. Само, че там а, а, имаше двойни цели на този а, е, доклад. От една страна се искаше европейски надзор и координация, но и повече правомощи за националните надзорни органи, е, но без да се прехвърлят компетенции на макро надзора на отделните банки и финансови институции от национално на европейско равнище. Подобно становище чухме днес и от ръководителя на Бафин и от господин Ное. Това е нещо, което националните органи искат да запазят в свои ръце. В Съединените щати имаме подобни дискусии до известна степен, но ам, там нещата са малко по-фрагментирани. Бях малко шокирана от казнат от господин Е, че системата там е, а, е, била добра, защото а, е, надзорът е бил на щатско ниво, а пък Федералния резерв само е наблюдавал, осъществявал наблюдение. И тук има ясен регулаторен контрол. Е, проблем с регулаторния контрол, с който се сблъскваме. Също така се предложи да се ограничи търгуването а, и дейността тип казино. Що се отнася до въпроса за регулирането, има твърде близка връзка между надзорниците, онези, които са обект на надзора и националните правителства. Всички е, признават, че на, на национално равнище мерките са много важни за брутния вътрешен продукт в една държава членка и за това всяко правителство се мъчи да задържи контрола в свои ръце. От друга страна се получава и ефекта на въртящата се врата. Хора от високи позиции в банките се прехвърлят на високи позиции в регулаторните агенции, оттам на високи позиции в агенциите за кредитен рейтинг и други посредници в бизнеса. Така че има чувствителни въпроси и тук. Независимост, задължително повестяване на информация. Има много примери в а, държавите членки за проучвания. Има и парламентарни комисии, които проучват а, различни отрасли, например случая Фортис, и там се вижда, че не е имало достатъчно новенна информация в уикендите, когато са настанали най-големите проблеми. подобен проблем бе свързан с кризата в Исландия. Нямаше достатъчно доверие между регулаторните органи. Другия проблем с обхвата на регулирането е нещо, което сте забелязали и вие, това, че тук в Брюксел има стотици експерти от страна на бизнеса и само една шепа хора, които могат да представляват интересите на а, купуващата страна. На, а, потребителите, е, на фирмите, на малките и средни предприятия. Споменава се също, че институционалните инвеститори, като пенсионните фондове и прочи, И не могат да представляват интересите на купувачите на финансови услуги до такава степен, защото те самите имат интереси на продавачи на финансови услуги. Затова всички тези дейности, регулаторните дейности, надзорните дейности, е, политиката и законодателството трябва да са по-добре балансирани и мисля, че европейските бюджети могат да изиграят своята роля тук. Това бе казано и в един от моите доклади в миналото, когато призовавахме комисията да създаде съответен бюджетен ред, нещо по което парламентът може да изиграе своята роля. И ще премина към последния слайд. Ако ми позволите, това за стъпките, които ви препоръчвам. Първо да се организира съвместна комисия с националните парламенти, за да може да се направи една по-задълбочена проучване за това какво се случи в тази криза и е, по-конкретно да се разгледат тези конфликти между надзорните органи, за това, че не е имало обмен на информация, че не е имало взаимно доверие. Второ, да се обърнем е, към Генерална дирекция конкуренция а, и да поискаме тя да започне а, разследване а, на финансовия сектор. Нели Круз междувременно призна, че е трябвало да го направи, особено що се отнася до агентите за кредитен рейтинг, но като цяло мисля, че и, и сега си струва да се направи такава проучване. Трето, бързо да се приеме, разбира се, след някои подобрения, предложението на комисията да се започне работа в комисиите на ниво 3 и е, те да се трансформират в агенции. Това е едно предложение за дейност в краткосрочен план. Също така предлагам да се създаде още една група мъдреци, които да оценят съответните бъдещи стъпки, особено, що се отнася до а, надзора на две нива върху онези близо 40 големи финансови институции, които са от системен характер и също така а, за, да се създаде още една група на високо равнище, за да има по- добра структура на включването на, на финансовите потребители. Благодаря. Благодаря за мен и е наистина голяма чест да бъда тук. Това да говориш последен е и хубаво и лошо. Аз всъщност съм в затворено положение, тъй като аз съм единствения, който е от другата страна на барикадата, когато говорим за тези въпроси. Аз съм е, под практиката, е, работя в една средно голяма Северноевропейска банка е, в Литва и от масовите банки, това е най-голямата в Литва и Латвия. Втората ми роля, втората ми е, роля, в която съм тук, е председател на надзорна е, е, комитет е, на спестовните банки, е, спестовни каси, европейски банки, които някога са били спестовни каси. Може би една четвърт или една е, е, трета от е, масовите банки в Европа е, са обхванати от тази организация. Мисля, че въпрос се разглежда много на време. Темата, която обсъждаме, е много навременна. Економическото цунами стигна своя връх. Сега очакваме обаче регулаторното цунами да ни връхлети Ще се опитам да поставя няколко практически въпроса, неща свързани с реалния живот. Ще дам конкретни примери и ще изразя съображения от гледна точка на потребителското банкиране. В Европейската надзорна рамка днеска обсъждахме също високорисковите пазари, но това е свързано и с е, новия регламент е, въз основа на база от 2 по надзорната е, рамка, работата по надзорната рамка. Да, признаваме, че посоката е вярна. Банките, ние банките, някои от тях, макар че сме доста регионални по характер, имаме трансгранични дейности и ни харесва. Това ни харесва е, и за това бихме искали да играем по едни същи правила. Е, колкото до е, предлаганата структура, има един друг елемент от древното банкиране в европейския пазар и то е голямото разнообразие. По време на кризата тази, това разнообразие се оказа села, силата на, на банковото дело, а не слабост. Може би твърде е, централизирано, ако, ако, е, ако е, надзора е твърде централизиран и идва твърде от високо, вероятно ще убием частично тази, това разнообразие ние е, се, е, колкото до кризата, някои от нас се намираме в средата на тази криза, както и моята банка, но по, разли, по редица причини глобалната финансова криза стигна до различна степен различните институции. Хубаво е да запазим това разнообразие, както казах, защото то се доказа положително до сега. Колкото до надзор, надзора и координация по време на кризата, ще ви дам един пример от реалния живот от е, балтийските и е, скандинавските държави. Ние можем да кажем само положителни неща за това. Например, е, шведските регулатори действаха много проактивно, много положително по отношение на балтийските държави. Разбира се, малко покровителствено отношение имаха, но ние го приехме, нещо, което би било трудно между други държави. Работихме много добре, е, като се изключи това с тях. Имаше чудесен поток е, на информация, обмен между нас, регулаторите актуализираха работата си, нямаше дублиране в работата. И ние като банка, регулирана на този пазар, трябва да кажа, че наистина този регулаторен подход е, по отношение на нас по време на кризата беше изключително последователен и в основни линии, наистина, е, ние всички говорихме е, в един глас, от наше име се говореше в един глас. И докато е, възстановявахме новите структури в Европа, може би е добре да се погледне за примери в някои ъгълчета на Европа, където кризата се разви и, всъщност донесе до положителни резултати на Ако погледнем и вземем високото равнище е, на прозрачност и сила на капитала, е, управление на ликвидност, е, по-добре е, е, структура, по-добра структура на фондовете и е, активите, мисля, че до тук нещата, в това нямаше грешки, но преди да стигнем до, да стигнем до реалното регулиране, искам да се спра на някои подробности и някои е, поводи за притеснение. Въведен е, е нов, е, ново съотношение, нов процент на леверидж в европейското банкиране и е, това показа своите, даде своите, е, имаше своите е, слабости. Е, мисля, че е, този е, процент, това съотношение не е, е чувствително, не реагира на риска, защото ако имаме чувствителност към риска, независимо дали на майкро или микро равнище, това неизбежно ще е, ни доведе до ново равнище на етичен риск и нови пропорции на риска. Ето защо е добре да се действа е, при е, опериране в режим Базел 1 или 2. Е, има много неща, които могат да се приложат във връзка с Базел 2, вместо да се връщаме към нива, към практики от преди две десетилетия. Друг, друг аспект, който ни притеснява е твърде финанси... е зоната на, на прекалено, прекомерно финансиране ако се опитаме да прилагаме това по начина по който е, се предлага. За момента е, това е доста слабо калибрирано и е, е следователно не постигаме целта си. Ако е, си представим една традиционна банка с ниска чувствителност към пазара, тогава характеристиката и е, ще бъде е, такава, че повече от нейното е, от, е, от заемите ще се финансират от е, депозитите, от спестяванията. Е, е, вече е, има, ако, ако една банка е, изцяло отпуска кредити от получените депозити, тогава наистина тя ще спазва правилата от Базел 2 това, което се опитвам да кажа, че цялостната структура и това е, е калибрирането в момента е добро, но по, ни навежда на доста въпроси. Ако погледнем е, например, аз отчасти отговарям за това моята собствена институция да, е, е да е, се е, противопоставя на, на регулирането Правени са проучвания, е, и според които новите изисквания за финансиране ще означават е, е, дефицит в, от 1 милион и половина до 3 милиона евро дефицит при финансирането и аз лично от е, гледна точка на моята банка гледам да не сме е, е, ни блокират някъде в средата, така че започваме да мислим за портфели, които ще е, редуцират е, като масова банка това. Определено ще има е, като такава банка нашите портфели не са свързани с е, е финансовата криза или с лошия риск. По-скоро това ще са е, фирмени кредити, дългосрочни, които ще се е, попадат под е, този вид е, регламент. Виждам, че времето ми изтича. Ще се опитам да заключа със следното колкото до надзорната рамка и ново предложените, е, ново предложения е, регламент от е, Базовския комитет, за нас те са добре дошли, те са наистина много навременни и поставят пръст в раната в подходящия момент. Много неща трябва да се направят чрез проучване на и анализ на последствията. Русия е един от примерите пример е, за самофинансиране. Е, в момента те се намират наистина в е, средата на кризата. Благодаря на тримата референти. Сега имаме няколко минути за въпроси. Групата ни наистина се свива, така че ще има вероятно време и за спонтанни въпроси. Аз благодаря. Искам да коментирам показаното от господин Персо за Базел 2. Вие изказахте своята критика към тази система. Аз съм съгласна с вас, но какво означава това за бъдещето на мерките по Базел 2? Следващия ми въпрос – е следният. Тук в Европа изготвяме споразумения, които се повлияват и от американците. Не е ли добре е, е, те да се закодират в договори? Казахте, е, че все още има риск на хоризонта. Можем ли да се справим с тези рискове, за да избегнем бъдещата криза. И накрая към госпожа Вандер Денбург. Споменахме Федералния резерв, борда на Федералния резерв, това, което се случва на местно ниво и на федерално ниво в Съединените щати. Три коментара. Първо по въпроса за конкуренцията. Да, това е много още по-важно сега, отколкото когато го включихме в доклада си, защото смятам, че комисията сега трябва да организира проучване, е, за да разбере какво точно се случи с дейността на Goldman Сакс е, в Гърция, що се на, и от гледна точка на политиката на конкуренцията. След това има изисквания за, капиталови, е, за капитала, но въпросът е, че е добре да има и агенция, която да защитава интересите на потребителите. Трети коментар. Тук се иска един е, деб... по-дълъг дебат. Говоря за интегрирано сътруд... Е, извинете, интегриран надзор – за големите финансови институции. Но въпросът е, че е, нито Lehman Brothers, нито а, други банки а, щяха да бъдат идентифицирани като происход на проблемите предварително. Не говорихте също така за бъдещето на финансовото а, управление на е, кризи и е, на споделянето на тежестта от последиците. Господин Персо, имате думата. Много важни въпроси бяха зададени и много наброй. Ще се опитам да им отговоря. Е, Казва се, че аз съм един от първите хора, които са започнали да се борят за Базел 3. А, а пък сега, след като всички искат Базел 3, аз а, вече не съм толкова сигурен, че това е толкова добро. Едно от добрите неща на Базел 2 е, че въпреки а, на, а, грешките в, а, в а, системата, там има и доста добри неща. Едно от добрите неща е а, е, втория стълб осмотрението по отношение на надзора. Националните надзорници имат право да прилагат да осмотрение по конкретни правила. Второ, не съм... Е, когато говорим за система, която допуска осмотрение, а, трябва да обсъдим и друг, другата възможност за формула базирана на договор, но аз не съм експерт по този въпрос. След това, не, няма нужда от а, коефициент на лостовия ефект, ако сме сигурни, че можем да оценим риска добре. А, коефициента на лостовия подход е начин да, се, да си завържем гащите, а, е, да се презастраховаме. А пък, ако имаме по-добра система за оценка на риска, нямаме нужда от това презастраховане. А, след това, а, по отношение на конкуренцията – мисля, че твърде ам, плахи бяхме при прилагането на правилата за конкуренцията по отношение на банките. Мисля, че трябва сега да ги прилагаме по-строго. Ако банките бяха по- малки и ако тези банки, които се сринаха, бяха по-малки, тогава нямаше да предизвикат такъв системен риск. Но всъщност, що се отнася до е, въпроса е, кои, за големината, по някой път и малките банки могат да доведат до проблем. В, по време на 70-те, през 70-те години в Великобритания имаше една криза на малките банки. И тогава правителството трябваше да извади от кризата 7, а, извинете, 30 малки банки, а, които бяха работили по един изключително подобен начин, а, много а, тясно свързани една с друга. И накрая трябва по-добра пазарна инфраструктура да има централизиран клиринг и централизирано разплащане – И а, е, е, смятам, че каквито да са си системите, а, е, можем да, се, а, да поискаме те да предлагат възможност за централизирано разплащане. Госпожа Ванденбург. Съгласна съм по въпроса за конкуренцията. А, Перванш Берес повдига този въпрос отново. Спомням си, че и аз повдигах въпроса за Голдман. И не само, но вие много добре казахте, че първи, първо банките е, е, хвърлят тези токсични бомби срещу потребителите, а, обаче всъщност нека да ви припомня, че те а, доста умно, преди да хвърлят бомбите, са хеджирали собствените си а, е, рискове. И не е случайно а, това, което се случи на Уолл Стрит и, и това, че оцелелите са имали по-добри системи за оценка на риска от своите конкуренти. А тук говорим и за институции, които, получиха по, които имаха по-голям монопол от по-рано. Що се отнася до защитата на потребителите? Съгласна съм сказаното на представ... от представителя от Алианс. Много важно е в надзорните структури да се взема предвид не само гледната точка на финансовите институции, но да се взема предвид и гледната точка на надзорниците на пазара, включително и агенциите за защита на потребителите и органите за финансовите пазари, които имат един по-различен подход, по-концентриран върху а, купуващата страна. А, също централните банки и отделните надзорници и микропруденциалния надзор. Именно заради това видях тук в един документ че един от експертите призовава всичко това да е в ръцете на Европейската централна банка, но аз самата не съм съгласна с това. Именно заради тесните връзки, които регулаторните агенции имат с а, финансовия отрасъл. Що се отнася до последния ви въпрос, мисля, че действително имате основание. Когато става дума за тези 40 или 50 големи финансови институции, където е ясно, че има системен риск, добре е те да бъдат наблюдавани. Разбира се, че и по-малките могат да доведат до системен риск. Въпросът е обаче, че точно тези институции са най-тясно свързани с регулаторните органи и с а, Министерствата на финансите и прочи и прочи. И ако се прехвърли това, и именно заради това, ако се прехвърли надзора на европейско равнище, това ще доведе до по-добри резултати, защото така ще се избегне това тясно обвързване между институциите на национално равнище. Благодаря на всички оратори. Благодаря. Въпрос ми е следния, свързан с Базел 2. Говорим за Базел 3, а в Америка още дори не са си помислили за Базел 2 да въвеждат, а ние вече мислим за 3. Това смятахме, че е доста напредничаво, но не ни помогна особено от финансовата крига, криза, която тръгна от Швеция, където въобще не е въведен пък Изключително съм благодарна, че е, тази тема е, ще продължи да ни занимава. Е, според мен Базел 2 показва, че човек, когато е, е добре поставен, получава достатъчно е, капитал, е, то е простичко казано, и когато има такъв, може да, да преодолее кризисни моменти. Да, но това не се отнася до малките е, банки непременно. Е, дали е, това предизвиква системен риск или не? Е, дали е, е дали е, съществува е, е няма достатъчно прозрачност в световен мащаб. Това трябва да се запитаме. Е, и е, е, наистина, когато стана дума за регионалните банки и е, предоставяне на кредити на е, регионално на, на малки и средни предприятия, това е въпрос, който трябва да ни занимава. Втория въпрос, трети въпрос за аген, рейтинг, аген, рейтинговите агенции. Тук трябва да има наистина много по-прозрачни критерии. Там липсва конкуренция, няма чувство за отговорност не се изисква такава. Те трябва да водят, е, да носят по-голяма отговорност за финансовите кризи, а това не е така в момента. Е, спомням си е, за двама предприемачи. Един имаше Б минус, е, а в момента е, получи 3А е, и а, а, а всъщност банкротира. Значи констатациите и рейтинга на тези агенции не е особено достоверен и не можем да се, човек да се опре на него 100%. Мисля, че тук е, е, можем да поговорим и на тема организирана безотговорност, която докара е, до тази криза. Е, въпроса ми критерии за прозрачност, конкуренция и, и избягване на конфликт, конфликт на интересите в, при собствен, чувството за собственост. Аз не бих казал точно това по отношение на финансирането на МСП. Процикличността просто не влезе в банките от е, истинските международни е, капиталови пазара – а сега наблюдаваме как и променящите се и слаби регулации също допринасят за тази практика. И може би в известен смисъл даже добре е да се създадат стимули, така че те да помислят сериозно преди да предприемат атака към базата клиенти, с която разполагате. Не зная дали има някакво намаление в качеството на а, сектора МСП, дали там има такива балони, за които говорим, дали е сходно положението с жилищния пазар. Мисля, че трудно е да се намери финансиране. Това наистина е трудно и до тях достига финансирането по различни начини. Тук банковата система като че ли не играе толкова голяма роля. Аз мисля, че ще се, няма да се съгласа с е, колегата ми. База от две, вероятно, според регулатора няма да създаде проблем, но това се случи. Мисля, че това не отговаря на истинското положение започнахме да въвеждаме чувствителност към риска в периода преди Базел 2, 95-та година, директивата. Така че регулаторите и надзорните органи все повече и повече отделят внимание именно на чувствителността към риска и това става доста преди Базел 2. Освен това, има също така и чувствителност към пазара – това е ощетоводния подход и чувствителността към риска. Е изключително важна комбинация, защото счетоводният аспект е много-много важен. Счетоводството е нещо много важно. Процикличността означава, че при съкръщаването е, при МСП-то, например, започват да страдат от сериозни проблеми и възоснова на база 2 правили са се предложения да се защитават МСП с различни ипотеки, но трябва тук доста да се внимава. Защо? защото а, в а, някои сектори може това да доведе до отрицателни резултати. И нека да кажа нещо, което много подкрепям колегата си. Когато се говори за разнообразие, много трябва да внимаваме да не елиминираме разнообразието от европейската финансова система, защото разнообразието е източника на ликвидността. Именно а, многообразието предоставя шанса някой да продава, пък друг да купува. И, и различните институции институции наистина трябва да се справят с поемането на риска по своя начин. Трябва да почнем да говорим не само за процеса, а за резултатите, защото в противен случай ще елиминираме някои от малките финансови а, институции, а големите могат да ни създадат доста по-големи проблеми. Има още два въпроса. Оле Шмидт и Свен Гигълт. Моля, задайте си въпросите веднага и кажете към кого насачвате въпросата. Към господин Расук е първия въпрос. Казахте, че регулаторната рамка и надзорната рамка са различни в страните. Балтийската също така е различна, но функционира много добре. Има проактивна роля. Но е, шведската Рикс банка каза оня ден, че е трябвало да действат по-активно и с по-твърда ръка защото има проблеми в някои от балтийските страни. Някои биха казали, че сте били малко по-агресивни по отношение на ликвидността на пазара. И въпросът ми е, ако сегашните предложения биха довели до избягване на сегашната криза в северните страни, аз, е, между другото, съм е, акционер в Шведбанка, бих искал да кажа. Yes, a question to Mr. Въпрос към господин Пасо. Не само е интересно да ви слуша човек, но е много забавно. И искам да ви задам следния въпрос. Ако мислите, че има прекалено много ликвидност, обща ликвидност, тогава от ваша гледна точка какъв е източника на тази ликвидност? какви са причините за нея и кои са лековете, как може да се е, излечи проблема, тъй като нямаме много време, спирам до тук с въпросите. Thank you. Let me uh, then clarify uh, what I commented on. And... По отношение на регулаторната е, дейност, е, имах предвид сътрудничество, което протече много гладко при нас. Въпреки това, сътрудничеството uh, кооперирането, така да се каже, не е, се простира до е, разбиране, разбирателство и проактивност, когато се получи е, балон мехур на макроравнище. Там вече и пазара, и регулаторите сгрешиха от тази страна на Балтийско море. Аз казах много хубави неща за сътрудничеството, но, но работата сега по отношение на макропотенциален надзор е нещо, което може много да помогне за целия регион. There are two sources of excess liquidity. Имаше два източника за, за прекалена ликвидност. Аз симплифицирам нещата, но те са. Една е политиката на ипотеките в Штатите, която беше твърде лесна твърде, и твърде, за твърде дълго време. И второ, процикличите изисквания за капитал, изисквания за банковата система. Може да се добави елемент мисля, че това са двете неща. Сега ние се опитваме да да решим проблема с процикличността на регулирането чрез контрациклични е, изис... капиталови изисквания. Не можем да решим е, е, неподходящи е, е, ипотечни политики в други държави обаче. Е, драги колеги, смятам, ние сме към край на нашето заседание днес. Мисля, благодаря за интереса, който проявихте. Благодаря на всички е, докладчици. Те бяха е, много интересни, много навременни. Не сме винаги на едно мнение, но всъщност това е смисъл на една дискусия и това е ползата в бъдеще. Благодаря много. Понеделник в 3.30. Извинявам се. Перванш, мислех, че е, вече е, си теглила е, своето е, резюме, вече направи твоето обобщение, понеже въпросът ти беше е, много пространен и той включи обобщение, така че не ти дадах думата, затова извинявай. Перванш, имаш думата. Не, аз поставих въпрос, не съм теглила заключение. Е, исках да кажа, че е важно да се действа е, и нещата, които чухме е, са важни. Аз избеля... набелязах някои важни елементи от гледна точка на тези доклади. Направи е, ми впечатление, че два от изказващите се пледираха за засилване на собствения капитал на банките. Идея, която би имала конкурентно преимущество за Европейския съюз но това не пречи да се е, е, търсят други начини за защита на, а, е, а, е, при поемане на риск, е, въвеждане на европейски, като например въвеждане на Европейски фонд, гаранционен фонд. А, смятам, че трябва да има макроекономическа оценка на всички а, предложения, които правим. А, причината е причината е микро, е, макроекономическия происход е, и е, генезис на кризата колкото да идеята твърде голям за да потъне, мисля, че това не трябва да е основен въпрос. Средството на конкурентната политика трябва обаче е на конкуренцията. Конкурентният инструмент трябва да се използва много по-често с всички участващи на финансовите пазари. Комисията изглежда не харесва много това да се използва конкуренцията като оръжие, но има три идеи е, те е, настояват за стандарти, е, отчетни, счетоводни стандарти и така нататък. Тези неща ще са важни необходимостта да се обхване и банкирането в сянка, това, което става на европейско равнище, Европейските, Европейски съюз отговаря за и трябва да действа и на това равнище. Мисля, че трябва да е, помислим и за необходимостта да въведем някакъв етичен кодекс в надзора е, и управлението на банковите институции. Чух е, и предупреждението от господин Визър, че риска от прекомерна ликвидност все още е факт е, е, когато става дума за защита на потребителя, и тук напълно се присъединявам към мнението на е, Ике Ванденбург, и в този дух искам да предложим предложение за изменения. Сегашната, това е най-добрият начин да се защи, засили защитата на потребителя, а именно да се използват пазарните лостове, е, да имаме един интегриран подход, е, продукти на три пазара да бъдат обхванати, не само е, един изключително мощен